Um, За мен е удоволствие да започнем след обедната е, сесия, която е основните е, права и европейското гражданство, но сега минавам на френски. Искам да ви кажа, че наистина е голямо удоволствие да uh, Председателствам първото заседание след обед. Искам да благодаря за него на организаторките на конференцията. Благодаря за това, че ме помолиха да водя разискванията по тема, която ми е особено близка до сърцето – Нашата конференция Жан Моне е еволюирала през годините. Спомням си как за първи път се явих преди няколко години и сега вече се връщам като председател и водещ. Много повече са участниците и темата е все по-интересна всяка година. За това благодаря сърдечно. Най-напред искам да подчертая, защо е интересна темата? права, е, основни права и а, е, гражданство на Съюза. Според мен това е реално значение след влизането в сила на Лисабонския е, договор. Договор, който е жалон а, съзидателния процес на Европейския съюз. И двата термина права на човека и гражданство на Европейския съюз са, са проблемни от към съдържание и определение, но са определящи за Европейския съюз. За това е интересно да ги съчетаем въпреки че всяко от тях по-отделно може да бъде самостоятелна тема на конференция, на колоквиум, на дебат. А, не е роля на а, председателя да засяга темата по същество, но все пак нека се спра накратко. Когато се съчетаят двете понятия, трябва да се запитаме. Договорът от Лисабон дава ли ни решение, дава ли ни някаква особена перспектива? В известен смисъл да. Договорът от Лисабон потвърждава ценностите, утвърждава принципа на демокрацията, признава на хартата за основните права, която, припомням, съдържа а, глава за гражданството, а, статус на първично право, като се зачитат и останалите а, основни права. Така че да, Лисабонският договор внася новости в темата, представена на нашето а, внимание. Урежда ли обаче той висящите въпроси. Явно не. Явно остават цял спектър от нерешени проблеми, които ще бъдат центъра на вниманието ни днес след обед. Много проблеми остават, тези за които най-лесно се сещам са свързани с това, че заплахите за правата на човека и за правото на гражданство се подновяват непрекъснато. Свързано е това с тероризма, с глобализацията, с иммиграцията. Проблемите са извън границите на Европа. Те не се ограничават само в нашите граници. И това, което заслужава внимание, е, че полето на гражданството и полето на правата на човека не съвпадат. Един от големите въпроси, които ни е, вълнуват, е този за имиграцията, е, статуса на гражданите на трети страни в Европейския съюз. Е, това са все проблеми, които идват на ум, когато видим двете понятия съчетани. Е, според мен нищо не показва по-добре обновената перспектива – от а, разсъжденията на Европейската комисия а, в връзка с разширяването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в изпълнение на Стокхолмската програма. Въпросът е а, какво пространство на свобода, сигурност и правосъдие да създадем за гражданина на Европейския съюз. Даже трябва да гледаме и в по-широка перспектива, не само от гледната точка на гражданина на Европейския съюз. Трябва да, се, да си кажем дали комисията си е задала правилните зададените въпроси и дали разработва правилните механизми, за да намери отговор. Е, ораторите е, днес след обед накратко ще се спрат на всички тези проблеми. Представям ги накратко. Отясно господин Иниго Мендес Девиго. Всичките му титли фигурират в програмата, но искам да кажа, че имам забележителни спомени от неговата бодка, битка за хартата за правата на човека. След това господин Орел Чобано Дордея, пак отдясно, той отговаря за основните права в Европейската комисия – и помня, господине, времето, в което вие работихте по кандидатурата на вашата страна за Европейския съюз. След това имаме двама представители на академичните среди. Госпожа е, Елспет Гилд от университета Фанимег и също господин Сиджански, който ще се изкаже предпоследен, а след него ще се изкаже Пьер Лемуен, отговорен издател на списанието Europolitics. Представих нашите оратори и веднага давам думата на господин Мендес Девиго. Уважаема госпожо председател, да, наистина изминаха 10 години откакто имахме честа, разбира се, да преживеем наистина едно приключение на европейско ниво, а именно създаването на Хартата за основни права. Роман Херцог тогава председателстваше, ако си спомняте. Това събитие представляваше всъщност генерална репетиция за втория конвент, когато определихме основните права. Основните права, които всъщност представляват основата за Лисабонския договор. Така както казах, тогава това беше една генерална репетиция и аз много добре си спомням разликата между двата конвента. По време на първия конвент ставаше въпрос за основните права. Тогава всъщност се бяха срещнали различни професори. Тогава бяха обсъждани различни технически и юридически въпроси, които бяха от съществено значение. Много добре си спомняме един дебат през декември 1999 година. Тогава ние се задавахме въпросите дали да определим харта с е, правна значимост, харта на основните права или по-скоро е, един вид декларация с е, политически е, замисъл. Много добре си спомням какво каза тогава председателя Херцог, Просто ще работим така, сякаш хартата ще бъде включена в Европейския договор. Това беше всъщност нашата изходна позиция. Сякаш хартата ще бъде включена в е, договорите. Както казах, е, на първия конвент участваха различни професори. И нашата работа приключи, както вече споменах, по-скоро в едни а, е, технически, юридически заключения. Работата ни продължи месеци наред. И все още си спомням какво се случи след това. Вместо да бъде прията първата харта за основни права на Европейския съюз и да й се предаде огромно значение, Както често се случва в политиката, някои държави членки се е, опънаха, така да се каже, казаха, че нашата работа е, не е толкова плодотворна и че може да се стигне до вътрешни проблеми в Съюза. Но в една от процедурите в в един от коридорите, коларите в Ница, всъщност, уж беше прокламирана хартата. От формална гледна точка беше подписана, но със сигурност мога да отбележа следното. Хартата на основните права стана част в крайна сметка от основните договори на Европейския съюз и в крайна сметка от Лисабонския договор. Някои смятаха, че е, хартата трябва да бъде оповестена, провъзгласена като политическа декларация. Но малко ли много с хартата се случи нещо подобно, както и с Лисабонския договор. Ние толкова дълго се борихме за ратифицирането на договора. В продължение на пет години договорът беше ратифициран първо Конституционният договор, след това Лисабонския договор. И когато в крайна сметка Договора влезе в сила преди няколко месеца. Никой вече не го забелязваше. Това беше една огромна задача, а ние всъщност забравихме същността на тази задача. В ежедневието забравяме какво сме направили. Ние се борим за едно нещо, постигаме го и след това всъщност забравяме за какво сме се борили в крайна сметка. Що се отнася до институционалния аспект на договора, аз мятам, че този договор всъщност има огромно въздействие върху институциите, що се отнася до техните прерогативи, до тяхното значение и до създаването на баланс между отделните институ... институции. Действащите лица на европейско ниво, обаче според мен все още не са забелязали, преживяли това огромно значение на Лисабонския договор. Ние виждаме това дори само от е, дискусията днес преди обед. Смятам, че е от голямо значение е факта, че всъщност е, изчезва, така да се каже, председателството за половин година. Имаме всъщност вече един председател на Европейския съвет и това малко или много променя структурата на съвета. Сменящите се председателства изчезва, те вече не са на лице, защото Европ... председател на Европейския съвет поема функцията на управление и в същевременно съвета на министрите също се променя. Той се превръща, той получава един нормотворчески статут. Тоест, изпълнителната функция се носи от комисията малко или много, аз лично смятам, че в момента комисията има един невероятен уникален политически шанс. Т.е. комисията трябва да се възползва от този шанс, от тази приписана й роля. Това е като един от пътуващ влак. Или се качваме на влака, или влака минава покрай нас и ние чакаме следващия. Но кога ще пристигне следващия влак, знаем ли? Та тази нова институционална рамка представлява една нежна революция, имам предвид договора от Лисабон. И този договор предлага на комисията огромен шанс и тя трябва да се възползва от тази роля. И според мен тя наистина трябва да се възползва този шанс. В противен случай други ще поемат кормилото на влак. С оглед на финансовата и економическа криза в Европа, смятам, че трябва да си зададем Следния въпрос. Какво искаме повече? По-силна Европа или по-силни национални държави? Сега, разбира се, че е, финансовият контрол е много важен, но трябва отново да си зададем въпроса на какво ниво ще провеждаме този финансов контрол на европейско или национално ниво. Кои са полуките, които аз виждам към момента? Полуките за парламента и за съвета. Според мен, трябва да имаме по-силен контрол, по-силен контрол върху банки върху финансовите пазари. А що се отнася до политическия аспект, то аз смятам, че е, влиянието на Европа ще се засили в едните години. Затова е, основните права трябва наистина да изиграят много важна роля, защото тук става въпрос за истинска политика. Много пъти сме чували да, Европейският съюз е само един пазар, той следва само е, економически рентабилни цели. Това е вярно, но Европа не е само пазар. Ние живеем в един политически съюз. И затова смятам, че трябва да придадем наистина е, съответното значение на нашите стойности, стойности, които ни обединяват защото ние имаме, е, можем да се позовем на една много дълга традиция за спазване и опазване на основните права и това е много-много важен факт, който непрекъснато трябва да изтъкваме. Както казах, според мен, хартата на основните права ще изиграе наистина важна роля. Аз съм сигурен, че моите колеги ще се спрати на други аспекти, en артикул 7 от Tratado de Лисбоа que tiene dificultades técnicas и para eso está... Знаете, че парламента изигра изключително важна роля за подписването на Лисабонския договор. Но Европейският съюз не е държава сама по себе си, той е, се състои от различни държави. Тоест, различните органи трябва да бъдат адаптирани, що се отнася до прилагането на съдебните решения на Съда на Европейските общности. Така че всъщност ние не сме държава и това доста осложнява живота ни, защото ние трябва да преодолеем доста технически въпроси. Ще приключа скоро, госпожо председател. В момента ние живеем в ситуация, в която политиката е насочила поглед към Съюза. Тоест, ние се нуждаем от една по-силна Европа. Тогава, когато Европа е по-силна, аз мятам, че основните права и хартата за основни права ще бъдат неизбежни и тяхното прилагане ще бъде неизбежно. Благодаря ви, че имах възможност да участвам в тази конференция. Мерси. Благодаря за вашите разтърсващи думи. А сега искам да дам думата на господин Аурел Чубано Дордея. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и аз на организаторите на тази конференция за тяхната любезност и за това, че имаха желание да поканят Европейската комисия да участва в конференцията. За съжаление, заместник председателя на комисията Вивиан Редин, която отговаря за правосъдието, гражданството и правата на човека, нямаше възможност да присъства лично. Но тя прояви много голям интерес към дневния ред и се интересува от заключенията, които аз надлежно ще и съобщя. Сега нека продължа на английски. Искам да кажа, че комисията наистина се бори, за да бъде на висотата на а, програмата за правата на човека и а, гражданството на Европейския съюз, зададена ни от Лисабонския договор и потвърдена от Токхомската програма а, утвърдена от Европейския съвет през декември миналата година. Комисията продължава да изпълнява важната си роля – е, вменена и от Лисабонския договор, както посочи господин Мендес Девиго, но е, комисията няма същата свобода на словото, нито е, така се ползва от свободата в най-общ план на академичните среди. Затова моето изказване днес пред вас ще бъде по-скоро ограничено до представяне на инициативите, които комисията е внесла и представила през последните два месеца и които възнамерява да представи през едните няколко години. Ние имаме амбициозна политика на ниво Европейски съюз. Условията за изпълняването на тази политика са на лице с влизането в сила на Лисабонския договор, тъй като благодарение на него Хартата за основните права в Европейския съюз стана юридически задължителна. На второ място утвърждаването на основните права е един от приоритетите на Стокхолмската програма, която цитирах. Тя задава насоките за действия, които да бъдат предприемани от всички институции на Съюза през следващите пет години в областта на правосъдието, сигурността и свободата. Европейският съюз на трето място е, максимално бързо ще започне преговори за присъединяване към Европейската конвенция за е, правата на човека, както бе споменато тук. Е, ще се разискват и в момента се разискват елементите на мандата, при който Европейската комисия ще води преговорите от името на Европейския съюз. Е, Европейският съюз е, трябва да откликне на тези амбиции с категорична политика и тя трябва да се очертае до юли месец, до средата на тази година. Както е, заместник председателя Рединг подчерта на конференцията в Интерлакен, миналия февруари, ние придаваме голямо значение на политиката за основните права и първи наш приоритет е Европейският съюз да е безукорен в нормативните актове, които предлага. Тоест, когато ние внасяме проекти на нормативни актове, те трябва да бъдат изцяло съобразени с основните права. Както посочи заместник-председателката Рединг, хартата ще бъде компас за всички политики на Европейския съюз. И както каза пък господин Мендес Девиго, ние наистина трябва да утвърдим хартата и основните права по-общо като ДНК на Съюза. Хартата ще бъде предпоставка за по-сериозна оценка на всички нови нормативни проекти през призмата на правата на човека. Втори основен приоритет, не само на комисията, но и на целия съюз, ако ми позволите, е да се гарантира, защото текстовете, резултат на законодателния процес, да бъдат в съответствие с хартата. Задължение на всички институции е правото на Съюза да съответства на основните права. И е, това трябва да се гарантира през целия законодателен е, процес. Е, Както вие сигурно знаете, има някои нормативни актове, които не са съвсем удовлетворителни от гледна точка на съответствието им с правата на човека. Третият ни приоритет е свързан е, с изпълнението на задълженията от държавите членки. Хартата за правата в Европейския съюз въжи не само за институциите, но и за държавите членки, когато те изпълняват и въвеждат националното си законодателство актовете на общността. Европейският съюз има всички механизми за е, осигуряване съответствието с хартата на националното законодателство, с което се въвеждат общностни актове. Както нееднократно е казвала заместник-председателката Рединка, комисията ще спазва политика на нулева толерантност, когато има нарушение на хартата от страна на държавите членки и ще завежда необходимите дела за изправяне на положението пред съда на Европейския съюз. Тоест можете да очаквате, е, че комисията ще води такива дела. Е, четвъртата цел, четвъртия приоритет е максимално ефективни е, резултатни да бъдат правата въплатени в хартата за благото на всички граждани на Съюза. Това е необходимо, за да се постигне високо ниво на доверие в областта на правосъдието, вътрешните работи и свободата, както и за да има доверие към външната политика на Европейския съюз в областта на правата на човека. За да осъществи тези приоритети, комисията възнамерява от тази есен да изготвя и представя ежегоден доклад за основните права в Европейския съюз, като акцентът ще бъде спазване на правата, проистичащи от хартата на ниво Европейски съюз и на ниво държави членки. Тази година ежегодният доклад ще бъде преди всичко с методологическа насоченост. Той ще а, е, представя какво е направено от комисията а, е, в областта на а, е, политиката за правата на човека. измененията в законодателството, които сме инициирали за привеждане в съответствие с хартата и ще очертава основните тенденции в Европейския съюз по отношение свободата, сигурността и правосъдието. Чрез този доклад съветът и парламентът ще могат да провеждат годишен политически дебат за стореното в онези сфери, в които Съюзът има правомощия да приема актове и а, тези две институции ще могат а, да привнесат своето мнение в дискусиите за бъдещото ефективно изпълнение на хартата. Е, това ще се осъществява в сътрудничество с националните парламенти и с всички заинтересовани субекти. Държавите членки не следва да тълкуват погрешно стремежа на комисията да допринесе за разработването на политика за защита на правата на човека на ниво Европейски съюз. Някои страхове в тази насока вече бяха изразени. Е, не следва да се а, е, страхуваме от това, че е, ще има повече законодателство или Европейският съюз е, пълзашком ще разшири правомощията си. Не, става дума за спазване на политиката, при необходимост коригиране на действащото право, и а, освен това, нашият стремеше преди всичко да осигурим пълно съответствие на националните законодателства и преди всичко на правото на Европейската общност с хартата. А, значи, а, е, на място трябва да се насочим към решаване на реалните проблеми, с които се сблъскват живите хора. Постепенното разработване на такава политика на ниво Европейски съюз цели да улесни също гладкото функциониране на все по-разнообразния Европейски съюз, за да бъде запазена и разширена силата на съюза, а това трябва да е наша обща цел, за да бъде консолидирано политическото му единство, ние трябва наред с други неща, да осигурим високо равнище на взаимно доверие, което проистича от силна воля за утвърждаване и защита на основните права, които отразяват ценностите, върху които се гради Съюзът. Повишаването на доверието между съдебните и полицейските органи в държавите членки е предпоставка за ефективно функциониращо пространство на свобода, сигурност и правосъдие. На последно място, само като изброяваме а, сред тези приоритети, присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека има много голямо политическо и правно значение. То ще гарантира на а, всеки претендиращ, че е жертва от нарушение а, на ниво Европейски съюз, а, а, ще може да завежда дело пред съда Страсбург срещу държавите членки а, и срещу Съюз. А, също така, по този начин се признава ключовата роля на съда в Страсбург за защитата на правата на човека цяла Европа. Присъединяването към Европейската конвенция не следва да бъде разглеждано и възприемано като изолирана инициатива, а като стимул за още по-амбициозна политика на Европейския съюз за укрепване на основните права. Права, от които гражданите на Европа следва да се ползват. Вероятно, съдът в Страсбург по-рядко ще може да се произнася по въпроси свързани с общностното право, ако това право се прилага на ниво държави членки сам. Сега, поради недостига на време, ще прескоча към понятието гражданство на Съюза. Припомням, че в политическите си насоки от 3 септември 2009 година председателят на Европейската комисия Хосе Мануел Барозо подчерта необходимостта от укрепване на гражданството на Съюза и участието на гражданите в живота на Европейския съюз чрез придаването на пълнокръвни права на тези граждани. Договорът от Лисабон а, консолидира гражданството на Съюза като основа за активно участие на гражданите в процесите на европейска интеграция. Първо, за първ път сега гражданите имат пряко право да участват в демократичния живот на Съюза. На второ място, Лисабонският договор превръща диалога с гражданското общество в водещ принцип във всички сфери на дейност. Това се превръща в стандарт, който институциите са длъжни да спазват. На трето място, гражданството като е, сбор от различни елементи, от различни права се допълва чрез въвеждането на гражданската инициатива. Европейският съюз желая да даде силен глас, силна позиция на своите граждани и да им помогне да допринесат за изграждането на силно обществено пространство. Той иска те да се превърнат в европейски демос, в европейски народ. Едно от основните предложения тук беше внесено на 31 марта регламента за гражданската инициатива. Той ще уреди условията за упражняване на тази инициатива. Те ще бъдат тя ще бъде инициатива достъпна, лесно осъществима от всички граждани. Същевременно се предвиждат и гаранции против злоупотребата с нея. Както знаете, е, преговорите по е, този проект са доста напреднали и силно се надяваме, че механизмът ще бъде задействан съвсем скоро. Новите механизми, които предлага Лисабонския договор, имат голямо значение е, за придаване на смисъл на европейското гражданство и пълноценно участие на гражданите. Същевременно, времено, правата на гражданите трябва да бъдат разширени. Все още има пропаст между правните норми, които трябва да се прилагат, и а, практиката. В ежедневния си живот, особено в трансгранични ситуации, а, които нас особено интересуват, гражданите продължават да изпитват трудности. Цял спектър от инициативи се подготвят в момента, за да бъде повишена ефективността при упражняването на тези права и ще очертая само някои, за да получите известна представа за това, което правим и за това колко голямо значение отдаваме на тези въпроси. Особено важно е гражданите да знаят за правата, с които разполагат и за възможностите, които са им предоставени. За това е необходимо да повишим осведомеността на гражданите за правата им, да ги научим да ги упражняват пълноценно. В това отношение председателя Барозо е помолил госпожа Рединг да комуникира по-ефикасно във връзка с европейската политика и да мисли за кампании за уведомяване на гражданите за техните права. На второ място приоритет приоритет на комисията е да анализира всички преки или косвени административни или процесуални пречки, които съществуват на национално ниво при упражняването на правата от страна на гражданите и да предприеме необходимите мерки за тяхното отстраняване. Това ще се направи както вследствие на препоръките на доклада Ламасур, публикуван преди две години, така и в отговор на препоръките на по-новия доклад Монти за усъвършенстване функционирането на вътрешния пазар. За тази цел миналия месец комисията започна обществено допитване за да изясни как да бъдат укрепени и консолидирани правата на гражданите. Много важно е, е, възможно най-широк кръг участници да привлечем в това допитване, включително държавни органи, обикновени граждани, академичните среди. Те трябва да изразят своите тежнения и да споделят своите идеи. И в това отношение се надяваме, е, че ще се ползваме е, и от идеите, които ще ни бъдат дадени от изтъкнатите участници в настоящата конференция. По-късно през годината, през октомври месец по-конкретно, комисията ще приеме известие или съобщение за а, новото съдържание на гражданството на Съюза. Ние не само ще очертаем съществуващото положение, но и ще изложим конкретни мерки, които възнамеряваме да предприемем, за да дадем възможност на гражданите пълноценно да се възползват от правата си. Ще направим нещо като пътна карта за упражняването на тези права. Общата ни цел е, е във всички сфери на живота си гражданите да могат да се ползват от правата си като граждани на Европейския съюз по същия начин, както те упражняват правата, проистичащи от националното им гражданство. Общ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 за комисията при разработването на политиката за гражданството на Съюза и политиката за основните права е да се води от потребностите на хората. За тази цел ни е необходим истински диалог и тясно сътрудничество на местно, национално, регионално, европейско ниво. Трябва да привлечем всички заинтересовани, включително научните работници, гражданското общество, социалните партньори. Длъжни сме да мислим и да обсъждаме как това новаторско, динамично понятие гражданство на Европейския съюз може да доведе до реални ползи за хората при а, новите политически и правни реалности. А, опирайки се върху казаното от професор Дютей Деларошер, Рошер, а, ние трябва да водим международен диалог, международен разговор за това какви са предизвикателствата пред нашите култури – през последните години и тяхното значение за правата на човека. Тук трябва да анализираме промените в обществото, еволюцията на морала, процесите, които се стимулират от тенденциите на глобализация, тенденциите на миграция, модерните технологии или тъй наречените асиметрични заплахи, като тероризма или все още неотминалата економическа криза. Всички тези трудности, които до голяма степен са естествени, имат огромно отражение – върху политическата и културна нагласа в нашето общество и е, върху начина по който законодателят, магистратът, е, е, управляващият решава конкретни случаи. Трябва заедно да мислим за нови нагласи, за решения, които са трайни, а не се разработват инцидентно, което се е случвало през последните години. Тези решения трябва да съответстват и на това, което сме заложили като свои ценности. И на Последно място не бива да забравяме, че тези тенденции, къде правомерно, къде не, влияят върху нашия, нашите нагласи, върху нашите е, възприятия. Титулярите на катедри Жан Моне имат много добро положение да допринесат към този дебат. Те могат да се включат активно в него. Времето е такова на големи предизвикателства, но и на големи възможности. Благодаря ви. Благодаря за това, че ни запознахте с намеренията на госпожа комисаря и на нейния екип. Благодаря за това, че представихте областите, в които комисията е твърдо решена да предприеме действие. Очевидно става дума за широки области, които при това са отворени. Сега ще променим гледната точка и е, е, ще дадем е, думата на представителите на академичните, университетските среди. Госпожа Гилт от университета Данимейка, тя е професор по економика и ще засегне въпроса и за миграцията. Голяма чест за мен е днес да бъда тук и да говоря по толкова важна тема. Искам да благодаря на всички в екипа на програмата Жан Моне за отправената към мен покана. Искам да подчертая колко голямо е значението на програмата Жан Моне като обособен, жизнено важен елемент от програмите на Европейския съюз в областта на висшето образование. Тя обединява професори от различни страни, които изясняват значението на правото на Европейския съюз. Сега по конкретната тема основните права и гражданството в съюза. Много трудно е да се намерят думи, за да се опише а, точно значението а, на а, договора от Лисабон сега и в бъдеще за основните права. Три са причините за това. Първо, гражданството в Европейския съюз най-сетне беше кодифицирано в хартата на основните права. Скелетът на гражданството вече придобива плът и кръв, за да може да отговори достойно на заглавието си. На второ място, Хартата на основните права преобразява гражданството в Европейския съюз, определя отново кой има право на групите права, които представляват същността на гражданството. На трето място, хартата на основните права не е част от конституция в традиционния национален смисъл на понятието, нито пък е международен правозащитен договор. Дори в регионалния смисъл както е Европейската конвенция за правата на човека. Това е един нов механизъм за упражняване на права чрез различни взаимоотношения между индивида и държавата и различен тип права, които проистичат от хартата в Европейския съюз. Сега ще обясня по-подробно трите причини за голямото значение – на основните права и гражданството съгласно новия Лисабонски договор. Три са основните ми тези. Първо, гражданството в Съюза става много по-привлекателно за гражданите на държавите членки, защото това са права, които не винаги проистичат от националното им гражданство или обратното, които могат да проистичат от там, но да бъдат отстоявани чрез механизмите на хартата. На второ място, като определя кой има тези права, кой е носител на правата по хартата, тя дава ново значение на понятието гражданство – все по-широк е кръгът титуляри, които са не само граждани на други държави членки, но и граждани на трети страни. На трето място, правата не, зави... не зависят от националната правна и конституционна уредба или от националните правозащитни договори и конвенции. Сега отделните граждани могат да се опрат на ангажимента на държавите членки добросъвестно да спазват е, хартата. Сега искам да отбележа кои са основните аспекти на хартата – във връзка с основните ми тези и да обясня как се променя съдържанието на понятието гражданство. Хартата на основните права беше прията от трите основни европейски институции през 2000-та година. Конвента беше забележително постижение и разбира се, той беше заобиколен от много противоречия, спорове, различни становища. За това, кои права трябва да залегнат а, там а, и кои а, могат да бъдат отстоявани автоматично. Бяха обединени. А, основните права в един единен документ, от което се получи един центробежен ефект. Необходимостта да се предвидят определени права и те да бъдат свързани с други, например общите права и равнопоставеността на мъжете и жените и така нататък. След 2000-та година хартата придобива все по-голямо значение, докато се стигна до включването и в правопорядъка на Европейския съюз по силата на договора. В политическите дебати на европейско и национално равнище в съдилищата, хартата придоби определен статут в очите на обществеността, на Съда на Европейския съюз – и е, същевременно това е един договор с е, задължителна сила е, в правопорядъка на Европейския съюз за всички институции по редица причини. Ще посоча само част от тях. Първо, държавите членки трябва да са уверени, че тяхната национална конституционна уредба не се подкопава от европейските мерки поради липсата на общи и задължителни норми за основните права на европейско равнище. На второ място, Европейския съюз се нуждае от единен документ, в който да се посочва какви са основните права, което да бъде ясно на държавите членки, техните институции и граждани. На трето място, много важно е паралелното упражняване и защита на правата, така че на наднационално равнище да не се работи против правата, уредения на национално равнище. Добавянето на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в нормотворческата дейност на Европейския съюз означава, че тук трябва да се държи сметка за основните права. Националните е, съдилища също е, трябва да са уверени, че европейското право не само се приема в съответствие с основните права, нещо, което се посочва в преамбюлите на вторичните законодателни актове на Европейския съюз, но прилагането и транспонирането е, им е, са свързани с възможност е, те да бъдат успорени, когато са нарушени правата. И по-нататък – Последователността в европейското право зависи от пълно спазване на задълженията на държавите членки по Европейската конвенция за правата на човека и други международни правозащитни договори. Това Европейският съюз със своето законодателство не бива да нарушава. Има седем глави в, хартата, които са озаглавени последния начин. Достоинство, свобода, равенство, солидарност, граждански права, правосъдие и общи разпоредби. Юристите водят оживени дискусии дали различните глави имат различни правни последици. Но това напомня с холастичните спорове е, колко ангели могат да се поместят на върха на иглата. Общите е, разпоредби е, на договора от Лисабон ни дават основания да направим определени заключения, а те са, че в глава достоинство, например, няма нищо в начина по който са формулирани нормите, за да кажем, че тя е различна от останалите. Така, например, член 2 предвижда правото на живот. Има подобна норма и в Европейската конвенция за правата на човека съдът в много политически деликатни производства се е произнасял по този въпрос. Хартата посочва какви са а, правата, независимо от заглавието на а, съответната глава. Има два източника на а, правата, които са залегнали в хартата. Първо, вече съществуващите, а, като например правото на свободно движение. И а, на второ място Европейската конвенция за правата на човека и а, нейните протоколи. В хартата изрично се посочва, че а, в нея са. А, предвидени правата, които съответстват на правата по Европейската конвенция, като значението и приложното поле е същото, както в конвенцията. Тази норма обаче не пречи Европейския съюз да а, приема а, разпоредби, които разширяват закрилата. Така, например, по член 7 от хартата, а, правото на зачитане на а, личния и семейния живот трябва да се простира най-малко до там, докъдето стига решението на Европейския съд по правата на човека по делото Гилан и Куинтън срещу Великобритания от 2010 година. Според съда, британските закони, които позволяват на полицейските служители да спират и претърсват лица по свое осмотрение, нарушаване на правото на личен живот и неприкосновеността на личната сфера. Това е а, по въпроса за а, личната сфера. По а, делото е. С. Марпер срещу а, Великобритания а, съдът се а, произнася, а, че базата данни на британската полиция, която включва пръстови отпечатъци, клетъчни проби и ДНК, които никога не са били подозирани в извършване на престъпна дейност или осъждани, е нарушение на неприкосновеността на личната сфера. По такъв начин може бързо да се обменя информация, както предвижда Стокхолмската програма на държавите членки – Комисията се призовава да провери как оперативното полицейско сътрудничество може да се засили, например по отношение на несъвместимостта на комуникационните системи, останалата техника, използването на агенти под прикритие и при необходимост да се правят оперативни изводи. Това е цитат от Стокхолмската програма. Като изпълнява тази дейност, комисията трябва да зачита е, съдебната е, практика и в никакъв случай дейността й не бива да оправдава, е, насърчава или предприема нарушения на правата за неприкосновеност на личната сфера чрез обмен на пръстови отпечатъци, клетъчни проби или ДНК, защото това нарушава член 7 на хартата. Сега преминавам към втората си теза. Хартата в никакъв случай не се ограничава в сферата си на приложение само до гражданите на Европейския съюз. Само малко, съвсем малко са тези норми, които се отнасят изрично до граждани на Европейския съюз. Това са правата да избират и да бъдат избирани в избори за Европейския парламент и в общински избори както и е, дипломатическа и е, консулска защита. Но дори в главата, която е заглавена гражданство, има много важни норми, които се отнасят до всички, независимо от това дали са граждани на държава членка или на трета страна. Например, член 41 съдържа правото на а, добра администрация. Точният цитат е както следва всяко лице има право на безпристрастно, справедливо и своевременно действие от страна на институциите, органите на Европейския съюз. Всяко лице. Това ясно означава не само а, граждани на а, държава членка, но и граждани на трета страна. Когато пребивава а, на територията на държавата членка, или където и да е другаде по а, света. Това трябва да имат предвид а, националните органи на държавите членки. Кандидатите за предоставяне на а, убежище имат същите права. Безпристрастно, а, своевременно и справедливо разглеждане на тяхната молба в разумни срокове защото подаването на заявления за предоставяне на обежище са също по член 41. Миналата седмица един палестинец е получил отказ да му бъде предоставен такъв статут след 17 годишно разглеждане на тази молба. Очевидно това е недопустимо. Много важно е да изясним а, какво означава понятието гражданство. А, британският социолог Маршал има едно фундаментално изследване в а, тази област и разглежда въпроса за расата и нацията като определящи за нацията според вижданията в Европа през 19 век. Според Маршал, гражданството е един процес на натрупване на групи права от хората. Гражданството се създава постепенно в този процес, чрез освояване на групите права. В Великобритания Маршал изследва а, борбите през 18 век, а, кампаниите за политически права през 19 век с а, постепенното разширяване на а, правото на глас и накрая социалните права през 20 век. Това са групи права, които е, гражданите са получили чрез договора и хартата. Има право на движение, право на труд, към които се добавя групата на политическите права и най-новото е социалните права, чрез е, новата обществено осигурителна система, влязла в сила на 1 май тази година. Това е един е, революционен поврат в е, начина на осигуряване на гражданите на Европейския съюз. Днес в Европейския съюз гражданите на трети страни могат да се ползват от разнообразен инструментариум като например директивата за дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни, която дава правото на сигурно пребиваване и свободно движение за економически и други цели след 5 годишно законно пребиваване в страната. Директивата за събиране на разделени семейства дава правото на граждани на трети страни да приберат при себе си членове на семейството. Имаме и директивите за студентите и изследователите. Дори Иначе противоречивата директива за връщането дава определени права на гражданите на трети страни. Експулсирането също ще бъде регламентирано в съответствие с хартата. Често пъти Европейския съд по правата на човека се е произнасял по правото на защита срещу експулсиране. Съдебната практика трябва да се приложи в европейското законодателство чрез хартата и чрез вторичното законодателство. Гражданите на третите страни получават групи права, ако използваме терминологията на Маршал. Почти всички права в хартата се отнасят не само до граждани на Европейския съюз, но и граждани на трети страни. По начин, който напомня подхода на Маршал към понятието гражданство – може да се каже, че гражданите на трети страни в Европейския съюз чрез хартата получават същите права, както гражданите на държавите членки. Намалява се пропаста между правата на двете групи граждани чрез изравняването благодарение на хартата на правата за всички. Преди хартата бяхме свикнали да осмисляме основните права, като принадлежащи към две различни вселени. Първата е на националната конституционна уредба, която определя правата на човека. Националните конституции определят какви са правата на гражданите, националните власти отговарят за спазването на тези норми. Това е задължението на държавата, която трябва да се грижи за правилното спазване а, на а, тези конституционни разпоредби. А, след а, като а, станаха очевидни слабостите на конституционализма след Втората световна война, вече се предприеха нови стъпки а, с международни и регионални а, договори, като например Европейската конвенция за правата на човека. Подписвайки е, тези споразумения и конвенции, е, държавите участнички е, се задължават да спазват правата, които са залегнали в техния текст. Значи, първо, националната администрация поема отговорността да спазва международно-правните задължения. Ако тя не се справи с тази задача, тогава националните съдилища ще се произнесат дали националните административни органи са спазили конвенцията или не, когато гражданина подаде жалба. Но хартата не е нито национална конституционна уредба, нито е международно правен акт. Тя е част от правопорядъка на Европейския съюз и се прилага с механизмите на правото на Европейския съюз. В тази връзка хартата налага определени задължения върху държавните органи, които не подлежат на промяна от страна на националните компетентни органи окончателното тълкуване може да бъде дадено от Съда на Европейския съюз, когато това бъде поискано от него. Тълкуването е задължително както за националната администрация на държавата членка, така и за националните и съдилища. Ако вземем като отправна точка разбирането на Макс Вебер за държавата, че тя се определя от територия, народ и администрация с претенции за монопол над легитимното използване на насилие, то тогава виждаме, че хартата внася сериозни изменения. Тя се ратифицира от държавите членки, но тя не е продукт от националната конституционна уредба на която и да е отделна държава членка. И а, тук е, се отклоняваме от Веберовия образец на държавата. Хартата изменя това, което той нарича легитимни претенции на държавата за използване а, на, а, на принудителни средства. В а, Стокхолмската а, програма също се говори за възможността правомерно да бъде употребяван едно или друго принудително средство. Е, една държава членка не може да реши че правото на неприкосновеност на личната сфера и на семейен живот се отнася само единствено до нейните граждани, а за гражданите на другите държави, било то държави членки или, или трети страни, националните съдилища ще се произнесат. Също а, така, а, дали има значение, дали законно или незаконно пребивават а, гражданите на трети страни на теорията. Ето защо тези, които търсят правата си по хартата, не са гражданите на държавата в смисъла, който влага в това понятие Макс Вебер. И нито една държава членка не може самоволно да променя нормите на а, хартата. Не е възможно хартата да се прилага само а, за а, част от територията на една държава, както направи, между другото, а, Австралия а, при предоставянето на студ за убежище, изключвайки територията а, на а, Рождественските острови. В а, хартата се предвиждат изключително важни права, след които трябва да откроим достъпа до права, проистичащи от договор от Лисабон и хартата. Три са основните последици от това. Първо, гражданите на Европейския съюз вече разполагат с една харта на правата, която е, има задължителна сила. С нея държавни, дър, държавните органи са длъжни да се съобразяват и добросъвестно да изпълняват нейните норми. Второ, гражданите на трети страни все повече заприличват на гражданите на Европейския съюз чрез включването им в хартата за правата при същото условия, както условията за гражданите на Европейския съюз. И трето, хартата става един нов и потенциално много важен източник на права и тя не може да бъде променяна от нито една отделна държава членка, ако а, това и причинява известни неудобства. По такъв начин наблюдаваме една десегрегация на властта и на правата, които ще помогнат на органите на държавите членки да проявят по-голямо взаимно доверие, а на гражданите да имат по-голямо доверие в всички органи на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за този детайлен юридически анализ на динамиката на основните права и на кръговете, в които те се прилагат. Сега ще дам думата на господин Сиджански, специален съветник на председателя на Европейската комисия и представител на политическия департамент на университета в Женева. Госпожо председател, драги колеги, позволете ми съвсем набързо да е, се изкажа от съвсем различен ъгъл, като се присъединя към преждеговорившите, обаче е, във връзка е, с политическите аспекти на гражданството на Европейския съюз. План, планът ми е простичък. Първо ще задам някои въпроси във връзка с изграждащото се европейско политическо пространство. След това ще се спра на въпроса за демокрацията от две гледни точки. Първо, представителната демокрация, но и пряката демокрация, която в момента е в процес на въвеждане в европейската система. Следваща част на изказването ми накратко ще бъде посветена на различните видове допитвания или консултации, тъй като има механизми за допитване, например, допитване от Европейската комисия, които съставляват възможности за достъп на гражданите до процеса на вземане на решение. И след това ще премина към заключенията. Заключенията ще бъдат свързани най-напред с въпроса какво можем да направим непосредствено тъй, защото младите да започнат да проявяват интерес към Европа. Защото те е, скоро ще ни изместят от е, местата ни. Е, и аз тук съм в челните редици кандидат. Какво да направим, за да повишим интереса на тези млади към Европа? И второ, е, естествено най-напред трябва да говорим за е, гражданско обучение и образование. Второ, трябва да мислим за е, общото образование в училищата. И трето, трябва да ги въведем в научния метод. Накрая ще споделя някои изцяло лични съображения, които ми хрумнаха, слушайки президента Баросо. Това са изцяло лични неща, много бързо ще го констатирате. Най-напред европейското политическо пространство. За първ път в този договор виждам, че човекът е сърцевината, около която се развиват всички права, всички свободи, е, визирани от колегата ни преди малко. Това, което по-специално ме интересува, е свободата на мисълта, на е, мнението, тя е фундаментална, свободата на изразяване, свободата на информация и свободата на сдружаване. Това са свободите, които според мен са в основата на развитието на нашите демократични системи. След малко ще се спра на тези елементи. Друг интересен аспект в договора от гледна точка на политологията е въвеждането на категорията политически партии и признанието, че е, политическите партии в по-близко или по-далечно бъдеще са призвани да изразяват волята на гражданите. Представителна демокрация е понятие, което няма нужда да развивам пред вас. Всички го познаваме прекрасно. Представителна демокрация е това, което Европейският парламент прави за нас. Интересно е обаче, че в момента парламентът развива правомощията си чрез съвместното решаване, чрез областите, които Лисабонския договор придава в негова компетентност. Въпросът който си поставих аз е как да установим връзка между представителната демокрация и правомощията от една страна и участието на гражданите в вземането на решение. Колкото повече стават правомощията, толкова по-малко става участието на гражданите, което означава, че има информационен дефицит. Необходимо е не само да има допитване до гражданите, но те трябва да се ползват и от някакви действителни права. Това е първото ми наблюдение. Второто ми наблюдение е свързано с демокрацията в държавите членки. Там участието на гражданството е по-широко. Значи има федерални държави, където 50% е участието. Това са Штатите и Швейцария. Швейцария, е, за швейцарския парламент, когато има 45% участие в изборите за федералния парламент, е, ние сме изключително доволни. Казвам, че участи... казваме, че участието е било е, много обнадеждаващо. Значи навсякъде има спад на тези цифри. Има структури, където властовите правомощия не са прецизирани, а някъде няма и а, механизми на гласуване. Значи, а, гласуваме в Швейцария, но не знаем кои ще бъдат федералните съветници. Аз съм и европейски гражданин, но не знаем кой ще бъде член на комисията и кой ще бъде председател на комисията. Е, според е, Жака Делор, е, трябва да се прокара връзка между избора на председател и резултатите от вота, резултатите от гласуването. Значи, за това се говореше, за това председателят да може да сформира сам комисията си, а не да му налагат членовете на комисията. И това води до преговори, които понякога доста са тежки. Това е първият аспект. Това, което на второ място констатираме, е, че сме твърде далеч, въпреки предвижданията в някои от основните съчинания на ХАСа за Европа, от успоредното създаване на европейски политически формации. Значи има а, такива партийни формации, но те не са така ефективни. И освен това, Хас а, говореше за а, участието на различни групи асоциации, издружения на граждани, които ще се сформират за установяване на диалог с представителите на властите. Значи констатираме, че тези виждания на ХАС все още не са претворени в действителност. Трето наблюдение. Парламентът с разширяването на своите правомощия се превръща а, в мишена на лобистките групи. Спомням си, а, че а, съм говорил преди години в коларите на парламента с евродепутати, които ми се оплакваха, че никой не се интересува от тях. А сега не могат да се отърват от хора, които се интересуват от тях. Това е показател за властта на институцията. Мисля, че за политолозите е много важно да имат такива преки наблюдения, е, които е, всъщност показват как се променя практиката на лобистките групи, е, как се променя целта, към която те се насочват. Защото това се отразява върху процеса на вземане на решения и неговите резултати. Значи, те искат да действат не безплатно, но винаги ефективно. Винаги се стремят да преследват и да постигнат целите си. Това не бива да забравяме. И мисля, че тук имаме известно положително развитие на ниво Европейски парламент. Пряка демокрация. Съвсем очевидно въвеждането в политическия живот на Европейския съюз на гражданската инициатива е голям политически пробив. Много е интересен механизмът. Един милион граждани могат да внесат искане за изготвяне нормативен проект. Те събират подписи и при строги условия се осъществява това участие също интересно е, че има една трета а, от държавите членки, а, които трябва да са излъчили така граждани, участващи в подписките. А, има и други а, аспекти, в които тази инициатива а, се различава от това, което има като практика а, в Швейцария. А, значи, като започне една инициатива в Швейцария, винаги тя минава на ниво федерация. А, има и условия за допустимостта на инициативата. Интересно е а, да констатираме връзката с това, което вече чухме. Ако инициативата е свързана с ценности, или по-скоро, ако е противна на ценностите, изповядвани от Европейския съюз и от Европа като цяло, тази инициатива не е допустима. Тоест, инициативата може е, да е, се простира е, само в области, в които комисията няма инициатива. Инициативата в Швейцария, след като бъде а, гласувана, а, автоматично става част от конституционната уредба. Значи, инициативата тук а, има за цел да накара комисията да се раздвижи и да внесе проект. Да внесе проект съвета. Значи тук има съществена разлика. Винаги е, оставаме в контекста на познатия процес на вземане на решение. Е, комисията предлага, съветът разполага. Разбира се, може да става дума и за процес на съвместно решаване от съвета и парламента. Но целта на инициативата е да накара комисията да действа. Както виждате, демокрацията в Швейцария е много по-пряка защото ние, въпреки различията, които имаме, е, всичко, което правим, става швейцарско. Докато тук е, има разделение по добре определени критерии и според държавите. Аз е, смятам, че не трябва да засягам регламента тук, защото а, той е много детайлен и всички сте го чели. Трудно е дори е, в Швейцария е, да се лансира инициатива, но е, при задължителните условия и задължителното участие на граждани от определен брой държави членки, такава инициатива ще е още по-трудна в Европейския съюз. Сега, втори начин а, за контакт между гражданите и властите в Европейския съюз а, са петициите. А, те са интересни по няколко причини. Първо, съществуват от доста а, години. Освен това, всяка година се получават хиляди петиции. За нас, политолозите и за социолозите, изучаването на съдържанието на тези петиции е много интересно. Много интересно да проследим как се развива това подаване на петиции. Това е много пряко участие в демократичните процеси на Европейския съюз. Не винаги петициите имат пряко отражение върху резултатите от политическия процес в Европейския съюз, но все пак от гледна точка на логика е, е важно тяхното проучване, за да се види дали сме на път към изграждане на европейско политическо пространство. Нахвърлям само елементи, Искам да спомена и някои други, които наистина ще останат само на ниво споменаване. Имаме Европейския омбудсман, изслушванията, публичните изслушвания. И това са процеси, които съществуват от години. друг вид участие на гражданите, друга форма на участие на гражданите, за която аз съм си, създав, съм си задавал въпроси, е участието в национални референдуми. Добре знаем във връзка с неуспелия опит за конституция, че референдумите предполагат много сериозни дебати. Вярно е, че в кампаниите се използва неразбирането за Европа, използват се е, фалшиви аргументи. Е, е това, което ни се казва до голяма е, степен противоречи на понятието за Европа, а някои, които ни убеждават в това, че разбират какво е Европа, гласуват против нея. Спомням си дебата във Франция. Той беше изключителен 54-та година имаше друг дебат във връзка с Европейската общност за отбрана, Европейската отбранителна общност. Е, и е, там дебата не е, донесе до по-добри познания нито за действителността, нито за бъдещето, нито за функционирането на Европа. Това, за което се питаме всички, е, и задължително трябва да намерим отговор, е как да направим така, че един е, референдум, който е демократичен в национален план, но не демократичен в общоевропейски е, план, е, да бъде прият, защото едно абсолютно мълцинство от гражданите на една държава може да блокира целият европейски процес, както беше при Конституцията. Това е много сериозно питане. От тук се породиха и е, проектите за евентуален европейски референдум. Ако има отново учредителни договори, Жискар Дестен е, каза, че е, вечно е, ще трае това, което е, ние създаваме. Не винаги трябва да вярвате на политиците, обаче, особено когато те са автори на проекта. Това, което е интересно все пак, е, че от години живеем с договори, които постепенно изменяват структурата, компетентността и е, еволюират в тези 60 години. От, тръгвайки от съвсем ограничени договори, сега ние сме на път е, всички държавни е, компетенции да ги прехвърлим към Европейската общност, даже измисляме нови правомощия е, в важни сфери за Европейския съюз. И за това си задавам а, въпроса. Дали не следва да минем към европейски референдум? Припомням ви а, анекдота за генерал Дегол, а, който за първи път е предложил общо европейски референдум. Така че поне от уважение към генерала е хубаво да помислим за възможността за европейски референдум по отношение е, измененията на договора или е, ако ще мислим за нова конституция в бъдеще. Никога не знаем какво ни очаква. Такъв референдум би могъл да почерпи вдъхновение от това, което имаме е, в Швейцария. Там се изисква двойно мнозинство. Мнозинство на народа, като цяло и мнозинство на кантоните. Така се доближавате до новия процес на вземане на решения, предвиден в Лисабонския договор, или в съвета през 2014 година ще се прилага на логичен критерий 60% от държавите членки и от народите. Това обаче е, е, федеративно мислене, федерална стъпка напред. Това означава е, обединение на структури, които са част от един съюз и обединение на хората в това им качество. Тази е, част е, за сега е без отговор. Тоест този въпрос предстои да получи отговора си в бъдеще. Знаем какво стана в Европа. Формирането на европейската власт доведе до възникване на групи от граждани, на сдружения, лобистки групи, групи от професионални организации и такива има стотици. В зависимост от източника имате от 1500 до 3000 лобистки групи, между 500 и 1000 професионални сдружения. С Жан Мено констатираме, че има една успоредица. Например, в областта на здравеопазването се поставя въпроса за признаването на новите а, а, професионалисти остеопати. За да се извърши такова признаване, остеопатите си правят организации. Така се създават нови пластове организации, в които някой път пряко, а друг път косвено участват гражданите. Всички познаваме тези е, структури, те са многобройни. Структурите могат да бъдат институционализирани както Стария економически и социален комитет. Трябва да минете край неговата сграда, за да видите какво развитие е претърпял този орган. И все пак тук има известен дефицит. Този а, орган не е достатъчно представителен. А, малко са членовете му и за това те не могат достатъчно уравновесено да представляват различните интереси. За сметка на това пък, е, сдруженията като КОПА, Бизнес Юръп, е, синдикатите координират е, свои членове и това, което те правят в рамките на економическия и социален комитет. Това са процеси, според мен, изключително важни, тъй като те създават фундамент за участието на гражданите в политическите процеси. Още по-интересна структура е Комитетът на регионите. Комитетът на регионите изисква участие на избрани служители, изборни служители. Големият проблем на Комитета на регионите също е представителността, тъй като има голямо неравновесие на регионите. Вземете германските провинции или регионите на Белгия, ако така продължи да съществува държавата, и регионите в Испания и да ги сравним с регионите в други е, държави, като Франция, където регионът едва сега започва да съществува като понятие. Много са големи неравновесията. Има държави без никакви регионални традиции. И те не е, познават. Гърция не познава регионите в този им вид, Португалия също. И е, е, те първа предстои те да бъдат създавани в политическо и економическо отношение. Там е, разнообразието е невероятно и е, тук се изисква да имаме съгласие, така единен подход към Европейския съюз. Вие знаете колко важно е присъствието на медиите, на големите предприятия, на мозъчните тръстове. Всичко това е така вулкан, в който врят и кипят идеи. Аз се връщам към въпроса си. Какво да направим за младите? Този въпрос ми се струва основен за бъдещето. Мисля, че е задължително да имаме европейско гражданско образование. Ако се обърнем вляво или вдясно, къде ще да открием такова образование или обучение, възпитание? Почти никъде. Има някои съществуващи институции, а, и даже а, тези, които в миналото изготвяха наръчници по гражданско образование за европейца, като че ли из, изчезнаха. А, за бъдеще трябва сериозно да мислим а, по въпроса. Госпожа а, Парк а, много интересно се изказа, но мисля, че тя трябва да започне да мисли по конкретни въпроси и това, за което се говори, да се осъществи на практика. В това гражданско обучение трябва да се въведат елементи на конкретика, които са интересни за младите хора. Трябва да се откроят проблеми и да се покаже на младите, че не можете а, определени въпроси да решавате изцяло от френска, испанска или каквато и да е друга национална перспектива. Трябва да излезете на европейско ниво, ако не и на световно ниво. А, младите хора поначало се интересуват от заобикалящия ги свят. А, другият начин, който дава резултати е да се организират симулационни игри. А, в училищата да се играе играта Европейски съюз, да се види как Европейският съюз функционира на практика и това младите хора да попиват от съвсем ранна възраст. Сега какво бихме препоръчали като съдържание най-напред? Трябва да се учи история. Има един нов учебник по история, френско-германски проект, който е забележителен. Едно и също явление се анализира от две гледни точки, например. Първата световна война, Втората световна война, периода между двете войни. Защо да не се направи същото Комисията може тук да поеме инициативата на европейско ниво за други държави, защото историята се разказва по различен начин в различните държави. И за в бъдеще това крие така взривоопасен потенциал, дори антиевропейски потенциал. Това ми се струва важно. Разбира се, бихме могли да въведем европейските ценности е, демократичните принципи, това, което знаем и за което ние говорим, но което в известен смисъл плава във въздуха и не прониква в съзнанието на новите, на младите поколения. А ако ще говорим за обучение и образование, има и други важни елементи. Е, характерни за историята. Границите, как са е, демаркираните? Ето днес новото а, унгарско правителство обещава унгарски а, паспорти на хората от унгарски происход, живещи в съседните държави. Това за европейските ценности ли или против него? Що е граница? Трябва ли да се придава такова значение на границата? Е, какви са амбициите на Велика Сърбия, на Велика Харватия. Трябва ли да подхранваме такива разсъждения и стремления? Или обратно е, трябва да се опрем на своите ценности и е, да изучаваме задълбочено ставащото в отделните страни. Следващ елемент а трябва да се изучава историята на европейската интеграция. Не бива да се забравя, че тази история започва като политически акт в междувоенния период. След Втората световна война едва се е стигнало до мира и се формират наднационални движения християн-демократите, либералите, социалистите, това са различни политически формации, се обединиха на европейско равнище, за да утвърждават разбирането за обща Европа най-напред на ниво економика, а след това и в сферата на образованието. Смятам, че е, всичко това трябва да го имаме предвид е, в работата си в бъдеще. Спомням си, че съм чел преди години един документ на комисията, в който се говореше за началото на европейската интеграция а, и а, всичко това а, се ограничаваше до Жан Моне и Европейското обединение за въглища и стомана. Не, не е тръгнала там Европа, тя има много по-дълбоки корени и върху тях са надградени процесите в които Жан Моне изигра ключова роля със своето перспективно мислене. А следващо измерение е да въведем в образованието а, измерението на науката. господин Барозо, а, а, за съжаление, а, го няма. Тук във Франция 30% от училищата прилагат научния метод и експериментално е, използват е, подходите, е, които им позволяват да извършват научни анализи. Значи, е, формулират се хипотези, е, доказват се хипотези чрез научна методика. Е, перспективата тук е много интересна, защото според мен нашите бъдещи поколения ще повишат нивото си, ако приложим този метод и е, ще можем да формираме сред тях граждани, които участват активно, а не граждани, които са невежи за Европейския съюз. Погледнете в нашите страни какъв процент хора не знаят, що е Европейски съюз, никога не са чували за него. Ако погледнем тези проценти, разбираме, че наистина ни е необходимо на всички нива да внушаваме познание. И тук този метод ни позволява да обучи младите хора на диалог, на водене на разговор с доводи, с мотиви и на постигане на възможно най-добри резултати. По този начин се изучава демокрацията в началното и в средното образование. След началното образование нашите деца трябва вече да знаят какво е било направено и да имат мисъл за това, че са нужни на Европа. Това според мен е абсолютно задължително за бъдещето на Европа. И сега няколко съвсем бързички лични съображения. Госпожа Председателката, макар да ме гледа с строко око, ми позволява да просроча времето си. Не знам дали следите Евробарометър. Ще констатирате, че представата за Европа се свежда до следното. Свободно движение – възможността свободно да се движите е, в това пространство, което представлява Европейския съюз. Близо 50% от хората казват, за мен Европа е това свободно движение, от което мога да се ползвам в, в така зададеното пространство. А, Втората представа, с която хората свързват Европа, е еврото. 37% от анкетираните в изследванията на Евробарометър смятат, че еврото е символа на Европа. Интер... Знаем, че в момента еврото е под натиск, но е интересно да констатираме, че тази криза, тази атака, както щете и я наречете, кризата на еврото може да има за последици е, криза на е, европейската интеграция. Е, госпожа Меркел така малко време отдели, за да осъзнае тези неща. Най-напред искаше да се гони от еврозоната Гърция, след това мина през други фази и накрая в последната си реч каза ако еврото се провали, това ще е провал на европейската интеграция. Това ще рече, че ядрото еврозоната ще бъде мъртво или ще бъде парализирано за известно време, а връщането към националните валути ще бъде тотален хаос. Да не говорим за загубата на престиж и на власт. За това трябва добре да мислим. Доверието е, е, в Европа е, е нещо много интересно. Близо 50% възприемат Европа като защитник. Има доста интересни сондажи в момента. И те показват, че от е, разискванията между Гърция, Германия и всички държави по въпроса за солидарността, може ли да се помогне, не може ли да се помогне, е проистекло намаляване на доверието на гражданите в Европейския съюз. Още повече това, което става, въпреки усилията на Гърция, Испания и Португалия, за ограничаване на разходите. Въпреки тези усилия, ставащото, както знаем, може да доведе до по-висока безработица, до по-малки пенсии, до по-малък брой пенсионирани лица. То може да отключи много последици, е, намаляване на заплатите. Е, значи, е, ние всъщност атакуваме гражданите в най-чувствителните за тях точки заплатата, живота и е, казваме, ако е, е, направите и крачка повече, ще ви санкционираме. Европа ще се превръща в жандарм, тя се превръща в наказващ орган, в наказващ субект. Господин Баросо се спря на този въпрос много нюансирано. Той каза, че е необходимо да има санкции, които да действат като стимули аз бих казал, че трябва да обърнем нещата категорично. Ако искаме населението да се почувства окрилено от подем, ако искаме да вземем предвид общественото мнение, тенденциите, които се проявяват в информационното поле, в средствата за осведомяване, задължително е Европа да покаже лицето си на е, образование, което може да проявява солидарност, на динамично образование, структура, за която пазарът е нещо необходимо, но в която пазарът е част от обща визия. Без да се изпада в едностранчивост, както беше в случая с спекулациите за задлъжнелостта и германските държавни ценни книжа. Нещо, което подсказа госпожа Меркел. Не бихме искали образът на Европа да бъде все по-черен. Ако допуснем такова очернене на Европа, на образа на Европа, няма да излезем от кризата. Ще изпаднем в, дов... криза на доверието на гражданите на Европейския съюз. Санкцията, наказанието, а, именно такова очернен образа сигнализират а, гражданите, така както знаем, когато се прилагат към тях санкции. Най-напред реагират с мълчание, но след това се вливат в редиците на онези, които не желаят да спазват законите. Нещо, което видяхме по време на манифестациите в Гърция. И а, за това а, смятам, а, че в бъдеще о, доверието ще бъде поставено в центъра на отношенията ни с гражданите. Тяхното участие е задължително за излизане от кризата. И се надявам, че това участие ще бъде възстановено, че това доверие ще бъде възстановено. Е, сега, заключението ми е, че специалната работна група а, е а, е, при, привидна структура. Това не е истинска работна група, а са министри, а, е, които а, са се събрали а, просто с друга шапка на главите и а, давайки председателството на председателя на Европейския съюз. Те какво ще ни кажат? А, има дискретна борба за властта. Тя се води с любезни средства, но все пак това си е битка между, между правителственото начало, различните държави членки и федералното начало, в което комисията и Европейския парламент играят водеща роля. Надяваме се, че до такава битка няма да се стигне. Както виждате, изразявам се съвсем свободно. Един приятел, е, държавен ръководител, казва Душан, той казва това, което аз мисля и това, което не мога да кажа. Благодаря, това се опитах да направя и пред вас. Alors, je retiens votre... Благодаря. Много високо ценя а, е, вашия поглед а, е, и историческа перспектива. А, е, историята получава. И сега остава Пьер Лемуан, който е главен редактор на Europolitics. След, след това очаквам дебат. След две изказвания от политическа гледна точка и две от академична гледна точка, аз ще внеса контрапункт. Аз съм европейски журналист, е, водя европейска медия, която е посредник между европейските институции и професионалните кръгове. Значи, е, становището на журналиста няма значение. Той е свидетел и предава фактите. Надявам се това да ускори и да улесни е, преминаването към дебат е, с участниците в залата. Е, бих искал нашето събиране да бъде възхвала на практическите действия. Аз съм френски гражданин и европейски гражданин. Имам две гражданства. Ползвам се и от двете. Европейското гражданство а, някакси а, е, не, не ми е съвсем угодно, защото аз съм френски гражданин с паспорт, но европейски паспорт нямам. А, в 2010 година, а, след а, влизането в сила на Лисабонския договор, а, мога ли да утвърдя по някакъв начин европейското си гражданство? Да, има някои основни права, които съставляват част от него. Първо, избирателното право. Аз имам активно и пасивно избирателно право в общ общинските избори на държавата, в която живея, без да съм нейн гражданин. Това е нововведение на Мастрихтския договор. За съжаление, относително е значението на това право, защото много малък е броят на такива мигранти, които гласуват в общински избори както се казва, от 2009 година и изборите 2009 година беше рекордно неучастието в избори за Европейския парламент. 57% от лицата не участваха, от избирателите не участваха, което беше повече в сравнение с преди. Всъщност, неучастието е израз на недоверие към политиката. И за това а, ние трябва сериозно да се а, замислим а, по въпросите на европейското гражданство. На второ място, Шенген е, пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Аз имам право да се движа свободно и да живея свободно на територията на държавите членки. Е, Шенген е, постепенно премахна проверките по общите вътрешни граници. Днес 22 от 27-те държави членки плюс 3 асоциирани страни участват в това пространство, значи 25 е, са общо участващите държави. Шенгенското споразумение е вече е 25 годишно. То има много сериозно отражение върху нашия живот, макар че започна живота си като междуправителствено е, споразумение. Значи, от подписването на шенгенските актове до началото на тяхното прилагане минаха 10 е, години, от 85 е, до 95 година, 93 е, година започна така свободното прилагане. Сега обаче имаме участъци, където без видима причина автомобилистите биват карани е, да намаляват е, е, скоростта от 120 на 10 км в час. Правят се проверки произволни на френско-белгийската граница. Нали това се прави съвсем произволно. Не съществува на германо-френската граница. Значи това няма значение дали проистича от европейско, национално или регионално ниво. Ние би трябвало да се борим срещу тези пречки на свободното движение поведение като граждани. Е, оставям на страна тази е, лична бележка. Е, шенгенското пространство допринесе за основната цел на Европейския съюз, а именно да предложи пространство на правосъдие, сигурност и свобода. Правосъдие, сигурност, имиграция, са сред основните е, безпокойства на гражданите, както казаха колегите. Е, днес сутринта изслужах е, някои колеги, които чух и миналата седмица в Страсбург. Съветът по правосъдие и вътрешни работи продължаваме да го наричаме със старото му име, правосъдие и вътрешни работа, е приел от 1999 година над 1300 акта. Новата Стокхолмска програма предвижда полицейско сътрудничество, митническо сътрудничество, съдебно сътрудничество по гражданско-правни и наказателно-правни въпроси, по обежището, по издаването на визи и в Стокхолмската програма се съдържат идеи за не по-малко от 170 акта, за които комисията започна да изготвя проекти. Значи има е, разминаване между националните законодателства и е, европейското законодателство. Без е, да се смята така естествената съпротива е, на хората, които се отнасят с недоверие, защото не са добре обучени. Има много голяма опасност от отхвърляне на тези нови актове или от забавяне на тяхното прилагане. Тук е необходимо реципрочно доверие между държавите членки – и това доверие е кондицио sine qua non. Въпросът е какво да правим? Да направим задължителна програма Еразъм за всички магистрати ли? Огромна е нуждата от обучение, защото Лисабонският договор засилва ролята на държавите членки. Следователно, те по някакъв начин трябва да изпълняват задачите. Разводът Разводът е едно мъчително преживяване, когато съпрузите са от, с различно гражданство, те трябва да се преборят и с разликата в националните законодателства. През 2006 година комисията беше внесла проект с цел на развеждащите се да се даде възможност да изберат приложимото право хората за и против тази е, реформа е, бяха ясно отграничени, изискваше се единодушие в съвет. госпожа Рединг, като новоназначен комисар за правосъдието, не се поколеба да извади старата инициатива на 10 държави членки за е, а, развода и а, да приложи механизма на засиленото сътрудничество. Ако се материализира тази инициатива, а, това ще е първи пример а, в европейското съзидание, а, когато а, няколко държави членки са направили сериозен пробив, това след договора от Амстердам. А, въпросът за развода отдавна разделя Европейския съюз. А, съветът а, даде зелена светлина на механизма на засиленото сътрудничество а, с квалифицирано мнозинство. След това заинтересованите държави ще гласуват с единодушие своя проект, а другите винаги могат по-късно да се присъединят към проекта. А, а пък европейските граждани ще имат избор И е, последното, на което ще се спра, гражданската инициатива. Лисабонския договор е, дава тази е, много сериозна форма на участие в обществения живот. Един милион граждани от определен брой държави членки трябва да подпишат инициативата и така нататък. През ноември миналата година едно обществено допитване създаде впечатление, че има стремеж към ограничаване приложното поле на новия акт но господин Шевкович е, тази сутрин се изказа, той отговаря за отношенията между институциите. Той готви в момента проект, работи по проект за намаляване на административната тежест и за предотвратяване на злоупотребите с тази гражданска инициатива. Бихме искали по това досие да приключи работата преди края на Испанското председателство и за годишнината от Лисабонския договор да да се е, поздравим с влязъл в сила акт. Ако не до края на тази година, поне в началото на следващата година. Гражданската инициатива обаче ще ни позволи ли да попречим да се приемат разпоредби за забрана на улова на тон в Средиземноморието. Може ли да се да се приложи гражданската инициатива по такива фундаментални въпроси, които ни интересуват, като носенето на мюсюлманското облекло бурка. Друг въпрос. Колко граждани от Полша и от Великобритания ще се присъединят към следващата инициатива на европейските граждани? Защото тези страни имат същите права като останалите, що се отнася до основните права, но нямат същите задължения като другите държави членки. Имам впечатлението, че през 2010 година европейското гражданство е понятие доста усъкатено. Но оставам оптимист. Е, това понятие те първа ще го изграждаме с много миниатюрни жестове, като махането на тези а, е, необосновани и произволни пречки, а, е, които а, не ми позволяват свободно да се движа с 120 км, когато влизам от Франция в Белгия. Благодаря за вашето внимание. Благодаря по една тема, по която ни подхвърлихте много нови идеи, свързани с гражданството, с мястото на основните права в това гражданство, с начина по който ние като европейски граждани или граждани на трети страни ще решаваме тези проблеми. Ето дебата който може да породи в съзнанието ни хиляди въпроси и сега откривам този дебат. Виждам, че тук има желаящи да зададат въпроси. Много благодаря. Всъщност аз имам три въпроса. Единият е по темите, които са свързани главно с утрешната тема външните действия. Все пак той е продиктуван от това, което чух от изказванията сутринта и днес след обяд за ролята на Европейския парламент – Общият ми пръв въпрос е следният. Как парламентът се справи с въпроса за връзките с Европейския съвет? Един много интересен въпрос. Той наистина беше поставен и сутринта, но мисля, че той си остава открит в миналото също имаше много оживение и разисквания по а, взаимодействието между парламента и съвета. Сега, съгласно новия Лисабонски договор, тези отношения се превръщат в основен въпрос на отношенията между институциите. Затова искам да попитам как Европейския парламент стигна до приемането на тази нова ситуация в отношенията си е, с Европейския съвет като нова институция. А сега по темите от днес след обяд искам да представя моето мнение за последователността а, е, и съответствието на ролята на съда на Европейския е, съюз и е, нормата, която се съдържа е, в договора. След много дълги и сложни разисквания и е, съдебни решения по редица дела, като народните муджахедини и много други, така или иначе беше прието, че съдът на Европейския съюз може да се произнася по външно-политически въпроси. Не чуваме обаче нищо за ролята на Европейския парламент в общата външна политика и политика на, в областта на сигурността. Разбира се, съгласно новия член 267 се гарантират правата на гражданите с правото на анулиране дали това може да се смята за удовлетворителна норма? Имам предвид е, член 267, алинея 3. Правото на гражданите предвидено там, защото там става дума за процесуални гаранции за правата на човек. Благодаря. Uh, Може би на втория въпрос да отговорите. Госпожо Гилд. contestaré a la cuestión sobre el Parlamento Europeo y la política exterior. Mire, hay un viejo Аз бих искал да отговоря на въпроса, отправен към Европарламента и външната политика. Външната политика е предмет разбира се, на службата за външни действия и разпоредбите за тази служба в момента се обсъждат. Какви са козовете на парламента? Приемането на статута на работещите в тази служба. Един друг въпрос, ако обичате. Pouvez-vous parler dans le ah, micro, s'il vous plaît euh, Аз съм от е, Германския университет е, по административни науки и аз бих се придържал към е, темата ни. Основните права и гражданството в Европейския съюз. Имам следните въпроси по тази тема. Хартата се нарича Харта на основните права. В текста обаче се казва права и принципи. И бих искал да попитам ораторите, разграничавате ли двете понятия? Според мен е редно те да бъдат разграничени. Поне в Германия права означава възможност за търсене на правата по съдебен ред. И затова попита и е, предишният е, оратор, който зададе въпроси. Понятието принципи обаче не съдържа такава възможност за да отстояване на правата по съдебен ред. По-нататък говорим за права на гражданите. Правим разграничения между граждани и неграждани. Мисля си, че има три групи лица. Първо, гражданите като цяло, ако щете гражданите, гражданството, хората, които живеят в Европейския съюз, тези, които живеят вън от него и граждани на Европейския съюз. Не стана съвсем ясно как точно стои този въпрос. Вие говорихте за правата на гражданите на трети страни и на гражданите на Европейския съюз, но това не се доизясни. Да, нека да отговоря на майчения си език. Разликата между права и принципи е основателна от ваша страна. Формулировката текста в хартата, разбира се, се позовава от текста прият в Болония. Там, разбира се, има разлика, прави се разлика между приложими, приложимо право и водещи принципи. И аз искам също да се позова и на Испанската конституция, там също се прави това разграничение, но по време на работите на конвента това разграничение не беше прието. принципите се приемат от някои държави членки като права от втора класа, така да се каже. Защото от една страна имаме правата, от друга страна имаме водещите принципи. Водещите принципи са също много важни. Но, както казах, една част от членовете на конвента не приеха това разграничение, затова ние трябваше да изберем някаква друга формулировка. Именно поради тази причина ние направихме препратка към съответните национални разпоредби на, в държавите членки. Защото в политиката не винаги се спираме на решение, което е, е пра, коректно от правна гледна точка. А сега няколко думи за граждани и не граждани, както вие се изразявате. Ако погледнете текста, ще видите, че в глава 5 се казва всяко, всеки гражданин на Европейския съюз има право и така нататък, но член 41 говори за всяко лице. И в глава Солидарност по-нататък се говори за работници и техните представители. Виждате е, едно разграничение в три посоки. Всички, всички лица – и на трети страни, и на държави членки, които са граждани. След това имаме изрично групата на, на гражданите на Европейския съюз и на трето място работници и техни представители, като работници се предполага, че включва и граждани на а, държавите членки и на трети страни. Аз не приемам, че а, хартата се ограничава само до гражданите на Европейския съюз. Много се извинявам, но трябва да спрем до тук, защото имаме още една следобедна сесия. Искам най-сърдечно да благодаря на всички оратори за вдъхновяващите им изказвания. Много съжалявам, че останаха някои незададени въпроси, но те ще бъдат зададени при друг повод. А сега благодаря на всички.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 since we are rather late, uh, can I... Тъй като позакъсняхме, много ви моля да заемете местата си, за да можем да почнем. We are starting with about 40 minutes delay. Започваме с около 40 минути закъснение спрямо първоначалната програма и трябва да се опитаме да наваксаме поне от части. So, и така, госпожи и господа, започваме е, нашето следобедно заседание. Преди всичко искам да благодаря на организаторите и на домакина за подготвената много интересна програма и разбира се за щедрото гостоприемство. Лично искам да благодаря за поканата да председателствам заседанието, посветено на новата европейска рамка за преодоляване на глобалните економически предизвикателства. Така е формулирано заглавието на тази сесия. Имаме изтъкнати оратори. Двама с забележителна и дългогодишна кариера в националната европейската политика, както и двама, или по-скоро трима водещи представители на академичните среди. Аз казвам три, защото имаме а, и един от ораторите, който има двойно качество. Всичките а, са титуляри на катедри а, Жан Моне. Искам да направя няколко встъпителни бележки, преди да им дам думата. След дълъг, болезнен, понякога дори травматичен период на разисквания, преговори, ратификации, изпъстрени е, с европейски референдуми тук-таме, е, а резултатите от тях не бяха много добри, въпреки че добър резултат зависи от гледната точка. Е, Затова не казвам кои са били добри или не. Основна цел беше Европейския съюз да играе по-ефикасно ролята си на световен субект. Сега имаме нов договор, но имаме нова или да се изразя по друг начин, различна економическа ситуация в сравнение с началото на процеса на конституционализация, който завърши с договор от Лисабон. Това, което започна с ограничена местна криза, на ипотечния пазар, и то само на един сегмент от него в Съединените щати, прерасна а, в финансова криза, след това кризата порази и реалния сектор по начин, който бяхме забравили десетилетия наред. Кризата не е приключила. Тя започна с масово а, тегляне а, на средства от банките, сега на прицела са държавите. Да не забравяме, че економическата и финансовата криза има политически и социални последици, които винаги са с отстъп във времето. Ето защо боя се, че прочутите думи на Роналд Рейган още нищо не сте видели, ще бъдат много актуални при тази криза. Според мен кризата маркира и края на една епоха дълга епоха, характеризирана с економическа либерализация, в която либерализацията на финансовите пазари ем, водеше глобализацията. Вече не е така. Според мен, кризата, която преживяваме днес, отбелязва не само края на една епоха, а на епоха, която доведе до преместваме на граници между държави и пазари. Тук говоря не само за финансовите пазари, но и за енергийните пазари, климата. Най-големия провал на пазара е именно по отношение на измененията на климата. Края на кризата обаче не само размества границите между държави и пазари, а и ускорява една вече съществуваща тенденция към все по-многополюсен свят. Многополюсен свят означава изместване на фокуса. Цвет, е, светът все по-малко е съсредоточен върху Западът. Тогава каква ще бъде ролята на Европейския съюз с новия договор? И накрая, но не по значение, краят на тази епоха сложи край и на медения месец на еврото. Някой от нас, не аз лично, смятаха, че този меден месец ще продължи цял живот – и че мастрихската конструкция, която може да се опише като постмодерна, противно на законите на а, земното притегляне, ще продължи вечно. Истината се оказа съвсем различна. Еврото преживява най-тежката си криза от самото начало. И това е една от най-тежките кризи, в Европейския съюз през последните десетилетия. Та това е фонът, на който ще говорят четирима оратори. И ще има едно кратко изказване от колега журналист. Ще започнем с господин Карел Дегухт, комисар за търговията, бивш външен министър на Белгия. Искам мимоходом да ви напомня, че европейската външна политика започна с търговията. И търговията продължава да бъде съществен елемент от европейския проект. Господин Дегухт. Uh, Жан Моне е обичал цитатите. Един от тези цитати е всеки е амбициозен. Въпросът е в каква посока е амбициозен. Какъв да бъде или какво да направи. Центъра на тежеста в Европейския съюз бързо се измества на изток, както беше посочено тук. Светът става все по-малък. Европа иска да продължи да бъде е, световен субект, защото искрено вярваме, че това е най-добрият начин да гарантираме нашето благополучие – устоите на нашето общество, нашите ценности в Европейския съюз и по света. Защото имаме амбицията да заемаме водещи позиции в отстояването на правата на човека и демокрацията. Никак не е малка тази амбиция и ние трябва да бъдем амбициозни. Налага се и имаме всички условия да го направим. Но Моне и неговото поколение много добре прозряха, че трябва да бъдеш не само амбициозен за това какъв искаш да бъдеш, а амбициозен и по отношение на това какво да направиш, за да постигнеш целта си. В тази връзка амбицията ни трябва да е реалистична. Важни са хората, важни са пазарите, а не помпозните конференции, на които а, се произнасят тържествени речи. Според мен, търговската политика и политиката за защита на потребителите има първостепенно значение за реализацията на този стремеж. Първостепенно значение има отворената търговия за благополучието на нашите економики – неотменна част е търговията и от а, нашата външна а, политика и от а, политиката ни за повишаване на конкурентоспособността. Днес повече от всякога. След като Европейския а, а, съюз е създал своите структури, колкото и в някои случаи да са спорни, продълж... светът продължава да не разбира как, как функционира Европейския съюз и как да взаимодейства с него трябва да покажем, че ние можем да функционираме, че резултатите са на лице, те са важни и променят действителността на практика. И за това си струва да се взаимодейства с Европейския съюз. Общата търговска политика на Европейския съюз показва на света, че можем да говорим с единен глас и че можем да изиграем водеща роля, дори и при тежки обстоятелства с този глас винаги сме настоявали за многостранното начало в търговската политика. Многостранното начало продължава да бъде съществен и най-важен елемент от нашата търговска политика. Аз съм твърдо убеден, че глобалните решения са най-подходящи за глобалната действителност, която живеем в земеделието, в промишлеността, в услугите, в всички области е необходима по-строга дисциплина за субсидиите, за да отговорим на целите поставени в Доха, този кръг да бъде действително кръг на развитието. Продължават преговорите вече 9 години от лятото на 2008 година е, разговорите са в застой. Ние не сме причината за застоя е, в преговорите, но е, за съжаление сме лишени от възможността да дадем своя принос. Американския конгрес обсъжда а, либерализацията, а, но а, се нюансират и размиват по този начин разговорите. Непреклонната позиция на Съединените щати се запазва и не е ясно как ще се излезе от задънената улица. Европейският съюз е готов а, да мисли творчески и да действа гъвкаво, когато се открият възможности, до толкова доколкото конструктивен не се възприема като отстъпчив защото е необходимо да се балансират интересите и амбициите на всички участници. Бях в Париж тази седмица. Много се обсъждаше Доха в рамките на конференцията на министрите. В Питсбърг беше обсъден въпрос, как кръгът от Доха може да се превърне в реален план за действие и за търсене на решения. Както знаете, Европейския съюз, когато Пин, Питър Мандълсън беше а, комисар, че а, когато говорим а, за търговската либерализация, на, на фона на кръга от Доха трябва а, да продължим а, с либерализацията и с развитието на търговията като важен стимул за економическата ефективност и растежа. И ако не е възможно да се прилага многостранното начало, двустранните преговори и взаимоотношения трябва да се развиват. Най-активно съм работила в тази посока с Корея, с Сингапур, сега вече и с Виетнам. Търсят се възможности за приключване на преговорите тази година с Колумбия, с Перу, говорим, с, с Меркосур тази седмица възобновихме преговорите. Зная каква е ползата от тези договорености, дори необходимостта от тях и същевременно са ни необходими стратегически партньори, за да бъде ясно, че колкото и да са трудни понякога преговорите, трябва да търсим начини напред. Медиите често отразяват амбициозната динамика, с която работим по този въпрос. Вижте, например, геополитическото значение на максимално бързото ратифициране на споразумението за свободна търговия с Корея на фона на това, което прави Американския конгрес, регионалните споразумения, които обсъжда той, са далеч по-скромни по мащаби и съдържание. Търговската политика е една от областите, в които може да се постигнат много големи цели това е възможност не само за е, Европейската комисия, но и за държавите членки Европейския парламент. Като бивш министър, като бивш е, евродепутат, аз подчертавам е, значението на всички равнища институции. След Лисабон трябва да се разработи една действена политика в интерес на потребителите – и на гражданите, без да се подкопава водещата позиция на Европейския съюз. Голямата амбиция не бива да замъглява общата картина на предизвикателствата, с които трябва да се борим. Иначе отвореността на економиката и конкурентноспособността ще бъдат само нереалистични фрази. Аз започнах с един цитат на Жан Моне. Намерих на френски един друг а, вариант. А, едно е да а, искаш да станеш някакъв, а, друго е да а, искаш да направиш нещо а, в тази връзка. Мисля си, че аз а, не искам да бъда нещо. Аз искам да бъда този, който работи. Аз искам а, да бъда част от онези динамични хора, които постигат резултати. В края на краищата, когато отиваме на една официална вечеря, е важно това, което се сервира на масата, буквално и преносно, а не историята на трапезарията. Изключително важно е да продължаваме по преговорите по кръга от Доха с страните от АКТБ разговорите могат да развиват и обогатяват економическия потенциал и на двете страни. Извън тарифните ограничения са също предмет на разговори. Води се диалог по трансатлантическото направление, както и с Китай и Япония. Съвсем конкретни са отраслите, които се обсъждат, като например автомобилостроенето, и малките и средните предприятия. За мен традиционната дипломация, економическата дипломация и политиката винаги са били тясно преплетени. Затова се опитвам да изиграя своята роля в общата картина на европейската политика и на Европейската комисия в много тясно взаимодействие с Европейския парламент и с националните парламенти, за да се постигнат резултати. Иначе погрешно ще се разбира и ще се подценява търговската политика. Обеден съм, че по силата на а, вашият опит, на а, вашите научни и академични дирения, вие също можете да участвате в тази голяма машина, а, която разсейва погрешните а, представи и подчертава голямото значение на международната търговия. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Мисля, че е много важно да чуем как един европейски комисар поставя ударението върху действието. Винаги трябва да помним, че един от проблемите на Европейския съюз е, че е, риториката често изпреварва способността за действие. Много ви благодаря. Господин Барон Креспо е нашия следващ оратор, т.е. бивш председател на Европейския парламент. И а, в момента е а, ръководител на катедра а, в а, Университета на Кастилия и Ламанч в Испания. Благодаря, господин председателю. Искам да кажа, че аз съм и научен работник, и политик. Сега водя катедра Жан Моне. и съм изготвил доклада си е, за економическото управление, след което е, госпожа Бернардо Декирос ми се обади и ми каза, ми не трябва да говориш като научен работник, а като политик. Като се има предвид, че съм бил председател на Европейския парламент и е, поисках от Маастрихтския съвет да направи големия скок напред приемайки Мастрихския е, договор с гражданството, с Европейския съюз и така нататък, с единната валута, е, последното ми задължение беше да представлявам Европейския парламент при договарянето на договора от Лисабон. Мога все пак да е, дам известни идеи. Трябва да ви кажа, че срокът за изготвянето на доклада беше 3 май. Но Проблемът беше, че на 9 май стана революция. И според мен това беше голям скок напред. Още веднъж. The... Може това някой да го а, сравнят а, с конвента в Филаделвия, защото а, се а, сля тогава отговорността за държавната хазна. А, може и така да е, но във всеки случай крачката напред е огромна. И това обяснява всичко това, което казвам, обяснява насоката на моя доклад. И аз. А, а, имам това общо с Жан Моне, е, че не съм бил научен работник в миналото. Жан Моне пък никога не е ходил в университет и това е общото между нас. А, What does the Treaty of Lisbon adds for economic governance? Сега, има ли нещо, което да добавя Лисабонския договор от към економическо управление? Първо, член 3 от договора визира еврото като цел на Съюза. Това е много важно. Второ, Европейската централна банка става пълноправна институция. Трето, еврозоната става неразделна част от институционната структура. Има дори един протокол, номер 14, който излага правилата на еврозоната с избран председател измежду нейните членове. И четвърто, днес сутринта накратко беше споменато това, а, от председателя Барозо. Стратегията 2020 година доразвива а, договора. Има два текста. Един е член 121, а другият е член 148, които не са нови норми. Член 121 фигурираше още в договора от Мастрихт, но сега има много голяма разлика. В смисъл, че сега комисията има правомощие да отправя предупреждение към държава членка, която не съблюдава процедурата за координация. Без предварително съгласие от страна на съвет. А ако съветът реши, ако взема решение, той а, гласува без да се брои гласът на съответната страна, всъщност без тя да гласува. Освен това, а, има и а, процедура на съвместно решаване. Мисля, че сега новата форма на текста е много по-важна от преди. На второ място е, има дял за държавите, чиято валута е еврото. Член 146 предвижда, че за осигуряване правилното функциониране на економически и валутен съюз, съветът може да приема решение за укрепване на координацията за надзор върху бюджетната дисциплина и за определене на насоки на економическата политика за държавите членки в зоната. От Маастрихтския договор имаме економически насоки, но сега имаме това укрепване на правомощите на съвета по отношение на членовете държавите на еврозоната. Има и още един текст, член 148, според който комисията в еврозоната има право да извършва представителство от гледна точка на еврото в международните институции. Какво означава това? край на балканизацията на нашето представителство. Това е много важно за работата ни от тук напред. Е, <clears throat> да видим сега какво е актуалното положение. Този доклад го писах в последните дни на април, без да знам какво ще стане. Имаше три варианта. Единият беше да Професор доктор доктор that came to the Bundesverfassungsgericht in, in Germany. Да а, не включвам а, изоставащите. Един професор а, да не се, значи да се изключат изоставащите. Значи а, а, един професор от Германия а, казваше, че трябва да се изхвърлят всички, освен тези, които спазват показателите. Значи Португалия, Испания, Гърция. А, друг вариант а, е, беше е, това, което написа Лемонт. Трябва да изхвърлим Германия, защото тя пък прекалено добре се справя. Голям отличник. И е, накрая се каза, трябва да изхвърлим Бенелюкса, особено Холандия, защото те са толкова различни. Мисля, общото между всички тези предложения имат нещо общо. Това е колективна покана към самоубийство. Съгласен съм с бившия канцлер Хелмут Шмидт, че ако нямахме еврото, пазарите и спекулантите щяха да се играят на футбол с нашите валути. Нямаше, нямаше нужда да се организира шампионат в Южна Африка. Значи, това е първо. Второ, господин Марозо днес каза същото сутринта. Той говори за санкциите тъй наречените стимули за спазване на правилата. Много е деликатен този нюанс в неговото изказване. Следва да кажа, че в настоящия момент вече има разпоредби за санкции. Санкции се прилагат. Ако погледнете какво става с злоупотребите и измамите а, в земеделието, във всяка държава членка на Европейския съюз се налагат глоби. Единственият проблем е тъй наречения процикличен ефект на санкциите, както го наричат економистите. Ако вие сте извън строя и ви наложат глоба, можете да излезете още повече извън строя. Във всеки случай санкциите а, така или иначе са в договора и сме длъжни да се съобразяваме с тях. Третия аспект усъвършенстване управлението на Европейския съюз. Тук и ще цитирам решението на Екофин от 9 май. Първа точка. Укрепване координацията на економическите политики. Господин Барозо оповести, че комисията готви проекти в тази връзка. Мисля, че няма тук нужда да изменяваме договора. Трябва просто да го прилагаме. Това е много важно, защото всеки път, като настъпи криза в Съюза, казваме, трябва да изменим договорите. И тогава а, отстрани изглеждаме глупави, защото а, преди кризата сме могли да помислим дали вървим в правилна посока. Така че нищо не трябва да променяме. След това тъй наречения семестър, 6-месечното координиране на економическите политики. Това е много интересно предложение, което е, така е, циркулира от известно време. Вярно е, че е, ако искаме да постигнем съгласие по валутния, по паричния съюз, би трябвало да имаме координиране на економическия и бюджетен процес. Това е най-малкото. Става дума по-скоро за график, отколкото за изменяване на договора. Защото измененията на договора могат да доведат до много тежка атмосфера и а, до пререкания с националните парламенти относно суверенитета. Ниш, никой обаче не може да се противопостави на по-широка и по-резултатна координация между е, членовете на еврозоната. Следващият аспект е управлението на еврото при кризи. В този смисъл решението, което е, бе взето за е, гаранцията от страна на ЕКОФИН бе много важна политическа стъпка. А следващата стъпка, според мен, ще бъде създаването на Европейски валутен фонд. Дори се говори за създаване на предварителен налог изпреварващ налог, пари, които да се събират с оглед бъдещо решаване на кризи, преодоляване на кризи в съответен момент. Сега, не мога все още да се спра на всички детайли на предложението, защото то още се обсъжда, но а, мисля, че това е правилен изход от кризата. А, мисля, че предложението за те наречените сини облигации, направено Брюгел от Делпла и фон Вайдзекер, германеца, двама изтъкнати економисти, заслужава внимание да се издават еврооблигации до 60% и след това излизането извън тази граница да бъде от отговорността на всяко национално правителство. Ако последваме тази идея, можем да създадем най-големия пазар на облигации в света. И ми се струва, че това ще укрепи Европа. Не знам дали това ще се отрази положително на преговорите от кръга в Доха, но във всеки случай миналата седмица видяхме как реагира китайското правителство. Не трябва да забравяте, че държавите членки могат да издават сега еврооблигации, облигации до размер 60% от задлъжнелостта си и след това Европейския съюз се намесва. Да, да, вие сте били член на съвета на министрите, така че много повече знаете и познавате успехите на този фронт. Мисля, че това е линия, която е добре да се следва. Има пакет от финансови актове, Е, предложенията на Ларусиер. Те могат много сериозно е, да ни помогнат. Можем да ги представим на заседанието на Г20 и е, регулирането на спекулативните фондове. Тази директива беше одобрена в съвета миналата седмица. Мисля, че сегашното правителство на нейно величество английската кралица е, гласува против, обаче е, във всеки случай актът ще влезе в сила юли месец, а това е важното. Според мен и аз се опитвам да се вместя в 15 минути. Е, договорът от Лисабон може да бъде много полезен в смисъл, че ще подпомогне економическото управление на Европейския съюз. Както знаете, договорите си договори, конституциите са конституции. Обаче, политическата воля и политическите решения са част от процеси. Те не могат да бъдат вместени на хартията. Вярно е, че не се намираме положението, което бе характерно за миналото. Днес сутринта се говори за промяната в равновесието между институциите. Вярно е, че създаването на а, поста а, председател на Европейския съвет с мандат 2,5 години е фундаментална промяна. Намираме се в положение, в което почти всеки месец има среща на върха и председателят Ван Ромпой, мисля, е, е, слага е, в дневния ред економическите въпроси. Ако Карл де Хухт ми позволи, те имат свои вътрешни дебати, но някакси на европейско ниво винаги смятат, че Европейския съюз е тяхна територия. Въпросът е, че е, Европейският съвет става сега важна, пълноправна, пълноценна институция. Трябва да видим как в бъдеще можем да прилагаме общностния метод и каква ще е ролята на комисията. Тя не може да остане непроменена. Не може да остане такава, каквато бе в миналото. И тук трябва да кажа, че ние преживяваме е, много сложен политически процес, защото комисията получава важни правомощия с Лисабонския договор, но Европейският съвет става основната институция в Съюза. Особено, но не само по отношение на външни, външнополитическите въпроси. Той е, става важна институция, включително за ежедневните решения по економически въпроси. И на последно място бих заключил, че сме изправени пред много ясни факти. Решили сме да слеем съдбите си в економическата сфера със създаването на единната валута. И сме наясно, че е, валутния съюз не е траен в дългосрочен план. Има исторически примери за това, ако няма економически и политически съюз, които да го съпътстват. Мисля, че за тази цел е, предстои да направим важни стъпки. Живеем в особен исторически момент, защото е, тези месеци наистина взехме исторически решения. С това приключвам и ви благодаря. Благодаря ви за това, че поставихте няколко много уместни въпроси, свързани с економическото управление, особено това на еврозоната както и за това, че се вместихте в графика, който любезно се опитах да задам на нашите оратори. В противен случай не само ще се лишим от чашата кафе, но ще се лишим и от някои изказвания. Следващият ни оратор е господин Штефан Грилер, който е титуляр на катедра Жан Моне. в Виенския университет и председател на ЕКСА Австрия. Е. Благодаря ви. Виждате планът, който съм си подготвил, но тъй като бях помолен да съкратя изказването си поради ограниченото време, реших по-скоро да махна тази презентация и е, да ви поканя, ако ви заинтересува моето изказване, да го видите в е, е, пълната му версия, отпечатано на хартия, има го отпред пред залата. Едно единствено изключение с ваше позволение ще направя. Не съм съгласен с качеството на новата економическа рамка. Аз мисля, че много слаби и несигурни са механизмите, с които се изправяме срещу толкова тежката криза. И многостранното начало, и съгласователните процедури, и останалите механизми. Разбира се, е добре да има координация, но ако държавите членки не я искат, нищо няма да се случи. Това виждаме през последните години. В тази връзка мисля, че Лисабонският договор ни предлага нови възможности и инструменти. Но аз обещах да, не, да пропусна всичко това. Все пак има нещо, което не мога да пропусна. А това са предизвикателствата, поради променящата се динамика на световната економика като цяло. Комисарят Дегухт вече посочи, че още през 2006 година комисията излезе със своето съобщение за а, глобална Европа в конкуренция със света. А, там съвсем основателно а, се набляга на предизвикателствата. Европа се конкурира не само с САЩ и Япония, но и а, с така а, наречената група БРИК Бразилия, Русия, Индия и Китай, както и с други страни. И то на фона на провала на кръга от Доха, поне към днешна дата, многостранното решение, дори и да е основно предпочитано от е, Европейския съюз, предлага само ограничени перспективи. Европейския съюз все повече се ориентира към двустранни решения, както правят основните конкуренти САЩ и Япония. Има а, ново поколение а, споразумения за свободна търговия. Това са не само търговски спогодби, а, но обхващат и редица извън економически теми. Корея, Меркосур разширяват географския им обхват. Това е предизвикателството. Има нова динамика в световното стопанство и за това особено голямо значение има основите на тези процеси и механизмите, да бъдат стабилни и ефикасни. Моята теза е, че Лисабонският договор прави голяма стъпка напред. Както знаете, като цяло договорът кодифицира и изяснява правомощията на Европейския съюз, включително и в областта на външните действия. Има изключителни външни компетенции, най-вече общата търговска политика и а, правото да се изключват международни спогодби. Sorry, this is uh, a bit too small. I didn't realize that uh, you'll be that far away from the folio. So... Много се извинявам, това е много гъст текст и е, с дребен шрифт, но основната ми идея тук е следната. Независимо от това, дали имаме изключителна или споделена а, компетентност. Договорът от Лисабон предвижда изключителност на общата търговска политика. Иначе казано, право а, да предприема действия има само и единствено Европейския съюз. Държавите членки не могат да сторят това без съгласието на Европейския съюз, що се отнася до споделените правомощия. Най-впечатляващата реформа се отнася до правото на Европейския съюз да сключва международни спогодби в областта на общата търговска политика. С червено е откроено най-важното от 1 декември, когато влезе в сила договора. Европейския съюз има изключителното право да сключва ам, търговски спогодби, не само когато предметът са стоки, но и услуги и търговските аспекти на правата на интелектуална собственост, както и споразумения за преки чуждестранни инвестиции. Това е голям скок напред в европейската рамка за преодоляване на глобалните предизвикателства. Нека да изясня позицията си. Не бива да забравяме какво беше положението преди Тук то беше наречено задънената улица, до която стигна Световната търговска организация 1994 година излезе с становище съдът на европейските общности и за да прескоча всички подробности, мога да обобщя следното. 1994 година съдът ни каза, че а, търговията с услуги не влиза в изключителната компетентност на тогавашния европейски Европейски е, съюз и е, съвсем е, малка част от търговските аспекти на правата на интелектуална собственост влизат в общата търговска политика. Затова споразумението в рамките на Световната търговска организация трябваше да се сключи както от е, Европейската общност, така и от държавите членки. Вярно е, е че е, Европейската общност можеше да гласува от името на държавите членки, но така или иначе бяха ограничени възможностите за водене на преговори от името на общността и от името на държавите членки. Сега положението е различно. Както вече казах, и стоките, и услугите, и закрилата на интелектуалната собственост, и по-конкретно търговските аспекти, и преките чуждестранни инвестиции вече стават обща търговска политика. Иначе казано, изключителна е, е компетентността на Европейския съюз, което опростява нещата и повишава ефикасността. Можем да кажем, е, че това ново разширяване на компетентността обхваща целия дневен ред на Световната търговска организация с изключение на транспорта, но за него така или иначе няма да говоря. Може би звучи като провокация, но а, правомощията са такива, че Европейския съюз може дори да реши да прекрати членството а, в Световната търговска организация. Не, че това ще се случи. Просто искам да кажа докъде се простират а, правомощията на Европейския съюз, който обхваща новото поколение спогодби за а, с свободна търговия. Те са отново поколения, защото в тях има екологични и правозащитни клаузи. И всички те, повтарям още веднъж, са в изключителната компетентност на Европейския съюз. За преките чуждестранни инвестиции също е важно да се отбележи е, нещо, макар е, и да е спорен въпроса. Изключителна е компетентността на Европейския съюз към днешна дата. Това означава не само достъпа до пазара, но и правилата преди и след навлизането на чуждестранната инвестиция в съответната страна могат да се договорят само единствено от Европейския съюз. Възниква проблема с портфелните инвестиции, защото а, тук споразуменията са смесени по характер, но така или иначе а, направена е съществена стъпка напред. Като цяло можем да кажем, че е, реформата в общата търговска политика е най-съществената реформа, която ограничава е, способността на държавите членки да е, подписват споразумения. Общата търговска политика и нейната рефор... реформа заедно с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, смея да твърдя, са най-важните промени от материално-правна гледна точка. Втората част от тази тема е свързана не само с разширяването на компетенциите, но и поставянето на Европейския парламент на равна нога с Европейския съвет. Това въжи и за търговската политика, и за външните действия. Като имам предвид, че сме доста ограничени в времето, няма да ви занимавам а, с всички подробности, които виждате на екрана. Ще посоча само онова, което тук е откроено в червено. Споразуменията в рамките на обща търговска политика и другите економически значими споразумения изискват съгласието на Европейския парламент. Не могат да бъдат сключени такива споразумения без да даде своето съгласие парламента и както беше казано и сутринта, Европейският парламент е напълно готов да се справи с новите си задачи това а, видяхме как се случва, когато се договаряше споразумението за SWIFT, но има и други примери. Третия аспект на темата сега искам да представя на вашето внимание. Все по-голямо става предизвикателството което изисква съгласуваност на външните действия като цяло. Раздел 5 от договор за функционирането на Европейския съюз се опитва да групира почти всички а, външни а, компетенции развитие, сътрудничество за развитие, хуманитарна помощ, външна политика. Едно голямо изключение има. Това е обща външна политика и политика на сигурност, която излиза извън приложното поле на раздел 5 и това има определени последици от гледна точка на органи, процедури и правни последици от приятите мерки. Това е много впечатляваща реформа, но тя не премахва различията в конкретно изброените области на действие. Продължават да съществуват важни различия в компетенциите, видовете компетенции, процедурите за приемане на вторично законодателство – различия в органите и разбира се, различия в същината на дейността, както и значително при покриване. И при новата нормативна уредба, с други думи, се налага да се търси по-висока степен на съгласуваност. Договорът се стреми да намери отговори на този въпрос. Преди всичко, не бива да забравяме, че в Лисабонския договор има общи разпоредби за всички външни действия, не само обща външна политика и политика на е, е, сигурност, а същите принципи се отнасят до всички външни действия. Виждате принципите изброени на екрана – това е изключително важно. От сега нататък защита на правата на човека, утвърждаването на демокрацията, опазването на околната среда вече не са предмет на отделни споразумения или на конкретни действия. Те се включват като клаузи навсякъде, във всички споразумения и договори. И тук виждаме отговорността на Европейския парламент. Така се намаляват различията между различните насоки на външните действия. От друга страна обаче, външните действия на Европейския съюз така се политизират. Има и един организационен аспект, ако мога така да се изразя. Договорът съдържа няколко разпоредби за последователността на а, различните видове външни действия. Съветът, комисията и върховния представител са призовани да а, осигурят последователност и да сътрудничат в тази посока. Това е текста на новия член 21 алинея 3 от Лисабонския договор. Също така, Европейският съвет има право да взема задължителни решения по стратегическите интереси и цели на Европейския съюз въобще, а не само в тясната област на външната политика и а, политика на а, сигурността. Почти приключвам, господин председател. На пръв поглед това е чудесно. Ако се вгледаме по-дълбоко, обаче, трябва да си зададем въпроса, действително ли се постига последователност? Ако погледнем какво точно а, правят а, различните институции, не можем да не забележим, че е възможно да възникват конфликти, да се получи припокриване, да не се стигне до консенсус. Затова при по-внимателно вглеждане картината не е толкова красива, както ни се е сторила от начало. Нещо повече. Има неизбежно припокриване между економиката и политиката – аз съм го нарекал неумолимо в текста в червено, който виждате. Това означава, че имаме нова структура в външната политика и политика на сигурността и това поражда още въпросителни. Ето съвсем накратко как обща външна политика би трябвало да изглежда. Първо имаме Европейския съвет, имаме председател на Европейския съвет – той на своето равнище и в това качество осигурява външното представителство на Европейския съюз по въпросите на обща външна политика и политика на сигурността. След това имаме съвета, след това имаме комисията. Заместник-председател на комисията е върховния представител и същевременно председателства съвета на министрите на външните работи. Съветът обаче на свой ред дава мандат на върховния представител за провеждане на политиката на Европейския съюз. И то това е само по отношение на общата външна политика и политика на сигурност. Тук изобщо не говоря за другите външни действия. Става съвсем ясно, че разграничаването на компетенциите е много трудна задача. Имаме примери от е, близкото минало, които показват, че външните действия могат да бъдат определени по всякакъв начин, но не и като лесни. Ето това са съмненията ми. Може би е, при е, разискванията днес и утре сутринта някои от тях е, ще може да бъдат разсеяни. Никак не е лесно да се постигне съгласуваност и последователност в външната политика, а когато добавим и другите външни действия, задачата става още по-трудна. Какво е заключението ми от всичко това? Капацитетът на Европейския съюз по Лисабонския договор значително е увеличен и укрепен, особено в областта на общата търговска политика – все още не е ясно дали държавите членки и институциите на Европейския съюз действително са готови да запълнят новата рамка с конкретно съдържание. Това ще трябва да видим в бъдеще. Още една критична бележка. Консолидацията, за която говорих преди малко, е в известен смисъл повърхностна. Обединяват се процедури, политики, институции, структури – но това е повърхностно и това продължава да бъде препани камък и за бъдещето. Като общ извод мога да кажа, че наистина с Лисабонския договор Европа а, показа а, своите отговорности а, в управлението на глобализацията. Това е точен цитат от а, декларацията от Лайкен, но какво точно ще се случи, те първа ще видим. Благодаря. Благодаря. Изкушавам се да кажа, че нормативната уредба си е нормативна уредба. Политиката трябва да следва. Следващият ни оратор е господин Паланкай, който получи наградата Жан Моне за 2010 година. Той също а, и води катедра Жан Моне а, в университета Корвинус в Будапешта. Давам ви думата, господине. Благодаря за поканата. Преди да започна с темата, ще направя уводни бележки. To to... Най-напред ще се опитам да се придържам към темата на това заседание, а именно да се съсредоточа върху глобалните предизвикателства и то комплексно. И след това ще се спра на новата рамка в Европейския съюз. В това отношение не се ограничавам само до уредбата на Лисабонския договор, но е, имам предвид и програмата от Лисабон, както и стратегията 2020 година в процес на изработване в момент. Мисля, че това е важно, защото аз не съм юрист. И не искам да Подценявам значението на нормативната уредба и на институционната рамка, но тази уредба трябва да бъде съпроводена от визия, от перспективни планове за действие. 2020 година наистина изисква да имаме стратегия за бъдещето на Европа. След това ще се опитам да направя не само някои аналитични бележки, но и някои предложения. Защото 2020 година стратегията за 2020 година все още е в процес на изработване, не е окончателно изработена и може би някои предложения биха били от полза в тази връзка. Що се отнася до предизвикателствата, ще се опитам да бъда съвсем кратък. Ще е, подчертая, е, че тези предизвикателства са комплексни. Имаме количествени е, промени във всички елементи на обществено-економическата структура. В информацията, в комуникациите, обществено-економическите отношения, глобална интеграция – това са важни нови тенденции. Имаме промени от към факторите а, за развитие на производството, извън традиционните а, фактори на капитал и работна сила, сега се добави и факторът познание, което а, напълно изменя перспективата на развитието. Имаме промени в идеите, Тук са необходими нови парадигми, свързани с настъпващите количествени промени. Би трябвало да променим нашата позиция за брутния вътрешен продукт, както прави комисията Стиглиц, или още веднъж да преоценим сравнителните разходи, понятието платежен баланс и други основни економически понятия се нуждаят от актуализация. Подхождайки към тези нови предизвикателства, според мен, Основният проблем, според мен, е съвсем еко казано неудовлетворителният отговор, който им се дава. А, това е свързано с основните причини за кризите. Освен неотдавнашната глобална финансова криза, имаме екологична и енергийна криза. И смятам, че те са много по-сериозни от финансовата криза. Може би по-сериозни от гледна точка на комплексността на необходимите решения – и от гледна точка на бъдещото отражение на тези кризи, последиците, които те ще повлекат. Смятам, че в известен смисъл трябва да се обърне внимание и на социалната криза, която общо засяга така, наши, нашето общество, екстремизъм, фундаментализъм, тероризъм. Опасността от тези явления не бива да се подценява. Ще се е, опитам да се е, спра и е, на някои бележки по въпроси от жизненно важно значение за Европейския съюз образованието, земеделието и устаряващото население. Сега, що се отнася до актуалната криза? Тя има няколко измерения. Мисля, че едно от важните измерения е, че всяка институция, всяка система, всяка страна трябва да изпълнява определени важни информационни и аналитични функции. Ние трябва във всеки момент да знаем какво е положението и къде се намираме. Естествено, всяка организация се има статистическо звено, аналитичен отдел – мисля, че един от проблемите на кризата е, че този тип информация, този тип аналитични функции а, бяха съпроводени от значителни провали. Не става дума само за прогнозирането на кризата и това, че се провалихме с прогнозата. беше подценена перспективата за Европа след началото на кризата, например. Но става дума преди всичко за липсата на статистически данни, за проблемите с методологията, отчитането, оценката на показателите. Всичко това бе част от кризата – и е, това бяха въпроси, по които следваше да се мисли. Може би трябва да споменем и правните аспекти. Има някои действия, които не са дефинирани. Е, може би някои престъпления са били извършени в рамките на тази криза, но те не са били юридически определени. Това даде повод за спекула, за спекулации. Освен това, не бива да забравяме измерението, свързано с моралните аспекти на кризата. Можем да обвиняваме спекулантите за е, тяхната безнравственост и алчност, но to, to be cheated но всъщност всички, цялото население е било съучастник на спекулантите, за да се стигне до сегашните резултати. Не искам прекалено да навлизам в анализа на решенията и на начина по който може да се откликне на кризата. Една очевидна констатация е, че валутният съюз не е достатъчен. Нуждаем се от економически съюз и от политически съюз, освен това актуалните решения за новите средства и за новите механизми са важни решения, но наистина те могат да бъдат приветствани, но ми се струва, че трябва да излезем далеч извън пределите на механизмите за спасяване и да създадем механизми за предотвратяване на подобни кризи. И той имам предвид превенция, не само от гледна точка на стабилност на паричната единица или за устойчивост на паричната стабилност, но и в известен смисъл трябва да търсим действителна конверсия, действително преобразуване. В този смисъл поставям ударението на въпроса за структурните реформи. Структурните реформи трябва да бъдат стимулирани.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 Една от основните черти, един от основните белези на нашата епоха е техническа революция, не съпроводена от енергийната революция. Всички предишни технически революции са били преди всичко енергийни революции. Докато ние имаме техническа революция, която не е съпроводена от а, качествена а, промяна а, в енергийната структура. Сегашната структура е неустойчива. Мисля, всички сме съгласни, а, че ако продължим да пазим тази структура, ако продължим да я поддържаме, сме обречени на самоунищожение. Значи има три изисквания за енергията. Тя трябва да бъде ефтина, чиста и а, безопасна или сигурна. А, сегашната ни енергийна структура не се характеризира с нито един от тези белези. В стратегията Европа 2020 година ще влязат някои важни заключения или формулировки, но далеч не са достатъчни тези нови изрази. Те са отчасти мъгляви, е, нови отговори в областта на енергетиката, разширено ползване на енергия от възобновяеми източници, енергийна сигурност, увеличаване на енергийната ефективност, интеграция на пазарите. Това все е важно. Но според мен сериозно внимание, наистина сериозно внимание трябва а, да а, обърнем на енергийната криза и за тази цел ни е необходимо повече. Необходими са ни средства, научно-изследователски потенциал, който да бъде впрегнат, както и инфраструктура за промяна на а, съществуващата енергийна структура, структурата на енергетиката. Напълно съм а, съгласен с неодавна обнародвания план на Делор, а, в тази насока. Там се подчертава значението на проблема, за който говоря. И аз особено внимание бих обърнал на инфраструктурата тук. Ние технически направихме възможно изграждането на електромобили, но проблемът е инфраструктурата. Е, може би трябва да има акумулаторни станции. Това изисква а, настъпателно финансиране, настъпателна политика за финансиране, защото иначе а, енергийните дружества нямат интерес и правителствата нямат интерес. Правителствата всъщност събират огромни данъци при сегашната структура на енергетиката. И е, за това е необходимо посоката на техния интерес да бъде променена за да стимулираме правилното развитие. Uh, Сега накратко за социалната криза, за неравенствата във всички посоки между класи, региони и държави. Тези неравенства се задълбочават. Is uh, different, but, uh, but uh, сега тук във всяка държава членка има различия. Но що се отнася до новите държави членки, социалните проблеми се задълбочават от прехода и резултатите от този преход. А това води не само до умора от промените, до умора от разширяването, но и някакси за проблемите е, населението обвинява европейската интеграция. Мисля, че това е проблем, по който трябва да се работи. Естествено, тук има един основополагащ въпрос. Реформа на държавата на благоденствието. Държавата на благоденствието е европейско цивилизационно е, постижение, но тя трябва да бъде реформирана и трябва да бъде приспособена към глобалните предизвикателства. Тази европейска държава на благоденствието трябва да стане по-конкурентоспособна, вместо да бъде добра майка хранилница и само да преразпределя доходи. И искам сега да кажа няколко думи за застаряващото население. Струва ми се, че това също е една от големите трудности, пред които сме изправени. Говоря е, за това, защото до някъде се чувствам съучастник. Защото съм на пенсионна възраст. Сега е, това би трябвало да е нещо, на което се радваме. Нали? Живеем по-дълго от своите предшественици, спокойни времена нали, на старостта и пенсията. А сега се оказва, че проблема с застаряването ни притеснява и трябва да го решим по някакъв начин. Според мен има някои неща, за които до сега не сме направили подходящи предложения. Някак си не сме предложили комплексен подход. Не сме направили предложение за преструктуриране на трудово активния живот. Нали, в 19 е, век е, е, хората са работили по 140 хиляди часа, а сега работят по 74 хиляди часа поради нарастването на производителността на оборудването. В бъдеще, може би, още ще бъдат, бъде съкратен броят на часовете, но пък ще се работи по-дълго като години сега се провеждат пенсионни реформи и някой път се постъпва а, по обратния начин. А, намалява се възрастта за пенсиониране, вместо тя да се увеличи. Значи въпросът е сложен. И тук а, са необходими не само пенсионни а, реформи, но и а, учене през целия живот, промяна на данъчната политика – И още нещо, което споменах. Европа има възможност и следва да предложи модел. Говорим до някъде за опадък на Европа, но не мисля, че това е понятие, с което следва да се съгласяваме. Европа трябва да предложи положителен модел, който да бъде следван от целия свят. I... Сега имаме един логистичен проблем. Имаме не повече от е, четвърт час за въпроси, коментари и все пак да оставим няколко минути на нашия предвиден за по темата журналист или редактор. Малко ми се вижда странна тая формулировка, но както и да е. И така, може би е, нещо аз да кажа съвсем накратко. Идеята беше да се обсъди способността на Европейския съюз да посрещне глобалните економически предизвикателства. Чухме много за правната рамка и промените в нея. Доста чухме за политическата воля или липсата на политическа воля е, да се е, преодоляват проблемите – но има още нещо, което не чухме, а то най-много ми допада. Реалната економика, реалния сектор. Политическата воля може да е на лице, но ако економиката е в стагнация, именно това ще се окаже решаващ фактор за възможностите ви да се справите с един проблем или да се е, провалите. И този въпрос не е само хипотетичен краткосрочните и средносрочните перспективи за Европейския съюз никак не са добри в сравнение с други части на света. И ако тези перспективи е, се сбъднат, много вероятно е те да се отразят много тежко върху индивидуалната ни и колективната ни способност да се справим не просто с големите световни предизвикателства, а буквално с предизвикателствата на всекидневието. Затова нека да чуем коментарите. Моля да се представите, разбира се. Заповядайте, госпожо. Благодаря, аз съм от Болонския университет. Имам въпрос към професор Грилер. Каква е вашата оценка на а, делото а, Мъркюри? което много се обсъжда напоследък. Струва ми се, че този въпрос е много сложен и комисаря е върховният представител на Европейския съюз твърди, че има компетентност пред ООН. Може би е по-добре да събера въпросите и после накратко да дам възможност за отговори. Заповядайте. Tengo tres preguntas. Позволете ми да задам три въпроса. Беше казано, че, европейския, че ще бъде създаден Европейски валутен а, фонд. Та в тази връзка бих искала да чуя следното. Ние ще се отеглим от Международния валутен фонд или паралелна функция ще съществува? Имаме ли всъщност достатъчно ресурси, с които да се справим с тази задача? Вторият ми въпрос. Свързане с реалната економика. Не можем да не правим разграничения между държавите членки в Европейския съюз. И разбира се, че има различия между държавите в еврозоната, що се отнася до тяхната продуктивно, продуктивност, но трябва да си зададем следния въпрос. Доколко всички тези различия могат да допринесат за още повече економии в държавите и доколко всъщност това няма да доведе до нова еврокриза. Си, sí, Благодаря ви. Анджела Сангостини е името ми от университета Бреша. Съм и ще говоря на италиански, за да бъда по-кратък. Позволете ми от многото въпроси, които имам да задам само един, що се отнася до търговската политика. В момента Всъщност, става въпрос за една, но, един много важен въпрос, а именно за сключването на споразумения с трети страни, без да имаме проблема на ветото, т.е. без да е необходимо мнозинство. Последните дни в Европейския парламент се обсъжда темата именно за тези спогодби за свободна търговия и съответно спогодба за свободна търговия с Северен Кипър. Което от своя страна ще засегне, разбира се, договора с Турция, тъй като Турция би трябвало също да подпише това а, търговско споразумение. Какво би означавало това? Турция ще признае ли Северен Кипър? Ще се запази ли разделението на острова или подобно а, споразумение всъщност ще допренесе за обединението на острова? Е, е, два кратки въпроса към професор Штефан Грилер. Вие правилно отбелязвате, че в раздел 5 е от Лисабонския договор се подчертават изискванията за економическо и финансово а, сътрудничество. Всички договори трябва да включват клауза за демокрация и за стабилно развитие, което а, има не само финансово, но и по-общо измерение. Сега вече всичко е включено в нормата на член 21 от договора. Не е лошо да се изисква максимално от тези страни, за да спазват те правилата на играта. Затова въпросът ми е съгласен ли сте, доволен ли сте от сегашното положение? Като четем предишния е, текст и сегашния, ми се струва, че е, малко по-слаб е сега текста за изискванията за развитие. Струва ми се, че колкото и да съм привърженик на Лисабонския договор, това е стъпка назад. И вторият ми въпрос. Вие казахте, че има известни перспективи за Доха. Може би и комисаря Дегухт може да отговори на този въпрос. Вие сте песимист, така ли да разбирам, по отношение на кръга от Доха? Още два въпроса, иначе просто няма да имаме време за отговори. Заповядайте, господине. Казвам се Хана Пи от Техническия университет в Виена и а, съм титуляр на катедра Жан Моне по економика. Искам а, така, да кажа, че малко се смущавам от този консенсус, който цари на трибуната а, по отношение на способността на Европейския съюз да ускори процесите или да се усъюзи в по-голяма степен, т.е. да има обща е, бюджетна политика, общо евро, по-голяма последователност, по- е, по-голямо е, общностно европейско начало или да тръгне в другата посока. Сега Европа е на а, кръстопът, аз си мисля. И тук идва въпросът ми. Последните двама оратори а, питам преди всичко. Ако в бъдеще действително има растеж, за, а, ние наближаваме един период на стагнация. много вероятно е да стигнем до стагнация. Тогава, нужен ли ни е растеж? Аз най-сериозно задавам този въпрос, без ирония. Това е една от основните задачи на политическите институции, като тази, в която се намираме, да се гарантира възпроизводство. Възпроизводство в политическия смисъл на понятието, което обикновенно не пречи на иновациите. Не е ли по-добре да се насочим към новаторско възпроизводство, а не количествен а, растеж. Сега, когато имаме количествен растеж а, в а, а, човешкото тяло, това си е чисто и просто затластяване и то не ни харесва. Трупаме повече коли, повече стоки. Не е ли по-добре вместо а, това количествено натрупване – да преминем към нещо качествено, ново, което да осигури е, възпроизводство. Това е въпрос и към последния оратор, който говореше за застаряващото е, население. Тази перспектива не е ли по-подходяща при такава ситуация? Uh, Съвсем накратко ще отговаря на отправените към мен въпроси. Как Европейския съюз посреща а, предизвикателствата? Много близък наш съсед е Африка. Огромни проблеми с развитието, с бедността. Не зная дали смятате, че разполагаме а, с механизмите да се справим. Какво обаче се случва с а, целите на хилядолетието за развитието? Сега сме по-далеч от тях, от когато и да е било. Това според мен ООН е посочи. А въпросът е важен, защото Африка е наш съсед. За емиграцията ще стане дума не след дълго. И тогава как ще решаваме проблема с неразвитостта и бедността, когато нещата са такива? Благодаря. Е, Аз ще говоря на испански. Преподавам в университета в Малага. Първо искам, разбира се, да поздравя всички оратори в днешните три панела. Въпросът ми е свързан с заглавието заглавието, темата на конференцията новата европейска рамка вследствие Лисабонския договор, за да се справи с предизвикателствата. Познаваме институционалната рамка, но това води и до е, противоречие между отделните компетенции, прерогативи и правомощия. Ако всичко функционира добре, то можем да дадем и архите... награда за, Нобел награда за изграждането на европейската архитектура, така да се каже, и структура. Важно е да се инвестира в социалния капитал. Важното е да изградим доверие между институциите. От друга страна, трябва да се стремим към а, социален растеж, към а, социално благоденствие, както отбеляза председателят Барозо. И всичко това е свързано с баланса между институциите. Имаме нужда от оценка на въздействието на институциите и последствието от Лисабонския договор. Един анализ на тази нова архитектура между институциите. Какъв ще бъде приносът ти? Приносът ти във връзка с растежа, създаването на работни места, как ще се справим с климатичните изменения. Ситуацията ще се подобри ли? Непроменена ли ще остане или, ще се или няма да се подобри? Или ще стане още по-зле? Аз предлагам на всеки от четиримата оратори да дадем до 3 минути, защото имаме още едно допълнително ограничение, а то е, че преводачите просто ще излязат от кабините. А това в една многоязична среда има е, съдбоносно значение. Та, първо господин Кинг и после... Така ли, че ние ви дължим да ви дадем думата? Аз може би да поема част от отговорите. Първо да чуем в обратен ред изказалите се. Тибор. Съвсем накратко. Затваряме ли си очите пред съществуващо положение? Много уместен е въпросът. Много важен проблем е бедността – Имаме ли достатъчно стоки и услуги, за да осигурим благосъстоянието на цялото население? В известен смисъл, според мен е невъзможно да си представим, че ще престанем да растем, че ще се сложи край на растежа. Структурата на растежа, качеството на растежа трябва да се промени, но не и растежа като такъв. Вие казахте нещо, е, което и аз бегло споменах. Сегашната структура на растежа е неподходяща и тя трябва да се промени. Това трябва да вземем предвид. Три минути. Една по делото Мъркюри. Боя се, че не аз ще реша това съдебно дело, още по-малко за една минута. Единственото, което мога да кажа е, че според мен точно тук проличават несъответствията в механизма на обща външна политика и политика на сигурност. Много са субектите, които желаят да поемат водещата роля. Естествено, че ще се определи решението на Европейския съюз от съвета. И това, че не е представено на равнището на ООН, е, трябва да бъде отчетено. Когато се изисква единодушие, тогава е, нека да го има това е, единодушие и нека да поеме оттам нататък върховния представител работата си. От друга страна, обаче, в картината се намесва и председателя на Европейската комисия, нямаме консолидация на механизмите. Това е моята минута по делото Мъркюри. Сега за Северен Кипър. Аз не съм запознат подробно а, с предвиденото споразумение, за което вие говорите. Okay. Uh, legally speaking, there is no... От правна гледна точка а, когато говорим за северната част на Кипър, не стои никакъв външно-политически въпрос. От юридическа гледна точка това е част от а, а, Кипър и по никакъв <laughs> начин не може да се сключва споразумение с северната част на Кипър като с отделна държава. И трето, условията, ако съм ви разбрал правилно условията, при които се осъществява сътрудничество за развитие. Според мен наистина е така. Ако погледнем текста на договора, съдебните решения на Съда на Европейския съюз са продиктувани от а, а, текста на а, договора, такъв какъвто той беше в а, стария вариант. Все още не знаем каква ще бъде съдебната практика по новия договор и сега се подчертава значението на общите принципи по а, член 208 Вие казвате, че може да се стигне до а, различни резултати. Аз се съмнявам. Като имаме предвид какъв е текста на тази а, норма и като имаме предвид и общата разпоредба, ще се стигне до същия резултат. Но все още е рано да се каже. Позволете ми да отговоря на испански. Първо на въпроса за Международния валутен фонд. Няма противоречие тук, защото в договора съществуват съответните разпоредби и ние, европейците, разбира се, ще се справим с нашите задачи, които са ни отредени. Европейският валутен фонд ще бъде създаден именно за да се ем, защитят нашите интереси. Въпреки това, е, Международният валутен фонд продължава да съществува. Съществува една много силна комунистическа сила, именно Република Китай. САЩ също така упражняват голямо влияние. Да не говорим за групата е, е, е Бразилия, Аржентина и така нататък, които имаха доста голяма криза през 90-те години, а в момента те се стремят към Г-20. Сега, другия въпрос за Доха. Бях председател на последния международен, последната международна комисия в парламента по тези въпроси ние сме на едно мнение, а именно трябва пазарите да се отворят, трябва да се намерят е, държавните субсидии. В противен случай няма да постигнем консенсус. Ние също трябва да направим компромиси. Да не забравяме Копенхаген, Мексико. Всъщност най-големите проблеми се създават от САЩ и, Хина, и Китай, защото те блокират всъщност предложението 20-20-20. Тук не, се, не продаваме коне всъщност. Тук става въпрос за Обама и за реформирането на държавата на благоденствието и за реализирането на неговата реформа в здравеопазването. Но всъщност ние искаме да гарантираме интересите на цялото население в Европа. Значи нашите позиции и нашите карти не са толкова лоши. Що се отнася до другия въпрос за целите на хилядолетието, смятам, че всичко, всичко това, което казах до сега, е свързано с целите за хилядолетието. Последната дума има господин Тим Кинг, е, редактор на European Voice, Европейски глас. И освен това, той ще отговори на въпросите, които не посмяхте да зададете, но винаги сте искали да, да разберете как стои въпроса с отговора. Като, например, какво е това Session Editor? Аз съм в екзистенциална криза по различни причини. Последният оратор имаше диапозитив с екологична криза, социална криза, енергийна криза, е, застаряващо население, миграция, климатични промени. Друга екзистенциална криза е, бе предизвикана у мен от Карл Дехухт с цитата на Жан Моне за това, че няма значение какъв си е какво правиш. Аз е, като журналист нито съм някой, нито правя нещо никога не са ме канили е, в западното крило на Белия дом. Всъщност, само мога да гледам сериала Западно крило и това е максимално близо разстоянието, на което мога да се доближа. Сега барон Креспо каза, че революция станала на 9 май. Мога да ви кажа, че като някой, който следи финансовите министри, а зная, че това е било 10 май. Друг коментар на казаното от господин барон Креспо за приканването към колективно самоубийство. Това ми беше любимата фраза. Той каза, че белгийците приличат на Карл Пети но това означава всъщност да се поправят часовници в Испания. Искам просто да заявя очевидното. Новата рамка на Европейския съюз не е чак толкова основа, в смисъл, че промените в институциите както така често на европейската сцена, са кризоустойчиви. съветът на еврогрупата, както го нарича господин Саркози, се срещнаха на 8 май. И фактът, че сменящото съпредседателство на съвета на министрите доста агонизираше по повод Лисабонския договор. Испанското председателство отстъпва на заден план в сравнение с постоянното председателство на Европейския съвет. Защо? Заради економическата криза и защото Испания е не е най-хубавия пример да дадете на хората какво да правят в економиката си. Така че има успоредна конференция а, на а, а, министър, която можех да проследя, но тук климатика работи по-добре. И а, трябва да ви кажа, че тук въпросите бяха по-неотложни, повече имаше чувство за вина. Предполагам, че някои научни работници и економисти носят част от вината, а, но а, е, не знам дали е, само политиците трябва да се чувстват виновни и економистите от, банки, от банките. Говори се за разделяне, за разрив между пазарите и институциите. Барозо е, каза, че според него тук има възможности. И оттам дойде един въпрос от тази част на залата. Той каза, че в известен смисъл кризата не означава, че хората са изпаднали в безисходица той за пореден път а, вижда а, шанс а, да се поправят институциите и говори повече за комисията, отколкото за Европейския съвет. За Лисабон а, ми се струва ясно. А, Лисабон все още е така а, обтекаемо състояние. А по въпроса за Мъркюри, ние писахме на втора страница на European Voice. Тук правното определение не върши работа, защото комисията си отегля проекта. Те все още си играят институционните игрички. Аз като журналист си извадя хляба с това. Но всъщност историята на първа страница е, е другата за търговията със Северен Кипър, защото след промените в Лисабон, комисията предлага регламент, според който северната част на Кипър ще може пряко да търгува с по-голямата част от държавите членки. И това беше блокирано в съвета на министрите от Кипърско вето. След което влиза и Европейския парламент, защото има процедура на съвместно решаване и то по въпроси, свързани с обща търговска политика. Така че промените се извършват. Нека се спра на друга промяна, която много не бе засегната. Г20. Агонията за това. Новите институции заплахали са за старите институции? Европейският съюз дали не се ограничава само до приемане на законодателство в отговор на решения, прияти на ниво Г20? Господин Дехухт даде класически отговор. Ако многостранното ниво не даде резултати, минаваме на двустранно ниво. Ами, ако там се натъкнем на реалната политика на протекционизма. Нашия председател говори за реалната економика. Друг въпрос. Социалните последици. Економистите е, тук и в комисията казват, че е, финансовата криза води до е, криза в реалната економика, в държавните финанси. Обаче те не правят и следващата стъпка да кажат, че Кризата в държавните финанси води до криза на политическа легитимност, което подкопава нашите демократични институции. Просрочих времето си обилно и ви благодаря за вниманието. Well, was... Госпожи и господа, планирах да изнеса дълга заключителна реч на гръцки, но тъй като преводачите ще си тръгнат, спестявам ви тази реч. Благодаря на всички ви за участието, благодаря на четиримата ни основни оратори. Пожелавам ви приятна вечер.